Good afternoon, colleagues. Let's start our meeting today. A couple of announcements. Um, we have decided in coordination. Ден, колеги, нека да започнем нашето заседание. Е, приехме нова процедура за измененията по конкретни досиета. Става въпрос за многогодишния план за токсични вещества в сферата на рибарството. С датата за измененията ще всички членове по предложението на комисията и съответно измененията ще бъдат гласувани в нашата комисия. Приятите изменения тук, съответно, аз, възпита... председателят, съответно ще ги предоставя на комисията по рибарство. Това е новата процедура. Така, че срокът за тези изменения е 23 юни, 11 часа сутринта. Второ съобщение. Имаме съвместно събитие по устойчивите за устойчиво развитие на 7 юни след обе. Това е съвместно събитие, както казах, с комисията, комисията ДЕВЕ по, за развитие и нашата комисия. Разбира се, това е събитие, организирано от посланиците на, на основните цели за развитие, устойчиво развитие. И разбира се, също така съпредседателство на събитието от норвежкия министр-председател Солберг. Председателят Яни ще участва, а също така и различни посланници на тези цели, като професор Юнус, Сакс и други. Надявам се да присъствате. Друг документ, това е доклад за посещението на наша делегация на 20 и 21 февруари. 20 езика бяха превеждани, съответно заседанието може да се слуша и по вебстрим. Ако нямате възражение, протокола от заседанието от 30 март може да бъде прият. А сега искам да представя нашия първи гост. Това е докладчика от Европейския бюджет. Господин Зигрид Мурешан, който беше назначен за докладчик Става въпрос за бюджета за 2018 година. Той отговаря за частта растеж, работни места и сигурност. Наше, съгласно нашата процедура, ние съответно трябва да изготвим становище по проекта за бюджета, който ще бъде изготвен и на това становище ще бъде разгледано на тристаната среща. Има вече 40 пилотни проекта, предложения и съответно на 10 юли ще разгледаме всички тези предложения, а самото гласуване ще бъде на сутринта на 31 август. Сега ще дам думата на нашия основен докладчик. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Искам да благодаря за вашата покана тук, този следобед. Кои са двете причини, заради които додох? Първо, да представя моето виждане за основните политически приоритети за европейския бюджет за следващата година, така както те са приети в доклада за насоките за общностния бюджет това са насоки, които бяха приети на пленарното заседание през март месец. И, второ, втората причина дойдох всъщност да изслушам вашите приоритети, които вие виждате, които трябва да бъдат включени в новия бюджет. Това, кое е важно за вас и какво трябва да вземем предвид, разбира се, в нашата работа. Както каза председателката, Основните два приоритета, които са предвидени за първо, това е растеж и работни места и второ, това е сигурността на нашите граждани. И смятам, че всъщност това са и очакванията на европейските граждани от нас. Това е ние да гарантираме растеж, работни места и сигурност. Как можем да го постигнем всичко това? Първо, растеж и работни места. Нуждаем се от силна економика, която да е конкурентно способна и която да привлича инвеститори, т.е. инвеститорите да инвестират в нашата економика, защото по този начин ще се създадат работни места. Именно частния сектор е този, който създава най-много работни е, места. И всъщност е, народните избранници са тези, които трябва да създадат такава рамка, такава среда, в която инвеститорите да вярват. И искам да подчертая също времено колко важна е инфраструктурата, ино, иновациите, МСП, безработицата сред младежите, подпомагането на млади предприемачи. Това всъщност са елементите, които могат да направят една економика силна. И всъщност е, Хоризонт 220, инструмента за свързване на Европа, космос за МСП, програмата Еразмо също така, защото тази програма а, е, не обхваща само а, е, обмена на, на студенти, но всъщност когато младите хора кандидатстват за, за работа, работодателите уважават именно този опит, който тези студенти, те като студенти са имали. Тоест, програмата Еразъм всъщност е един вид капитал за студентите когато след това те си търсят работни места. Тоест ние подпомагаме по този начин младежите за един по-добър старт а, на тяхното работно място. Това са нещата, които разбира се ние желаем да отразим в, а, в новия бюджет. И виждаме, че всъщност трябва да се заделят пари също така за борба с младежката безработица. Имаме вече и инициатива, която работи, за която е насочена към този въпрос. Второ, безопасността и сигурността. Както знаете, бюджетни линии трета и четвърта имат доста ограничени ресурси, защото вече доста работа трябва да свършим, именно за да се справим с беженската криза, особено през последните две години. Трябва да постигнем нещо. Обаче с много ограничени ресурси. И затова смятам, че първо трябва да укрепим агенциите на Европейския съюз, които именно носят отговорност в областите правосъдие и вътрешни работи. Фронтекс, ЕАЗО, ам, Евроюст. Какво имам предвид като, под открепване? Допълнителен персонал, да се обединят ресурсите помежду им, да работят по-добре заедно, особено когато става въпрос за, за трафик на, на хора, на оръжия, на наркотици, за борбата с тероризми. Целта е всъщност, крайна сметка, да се опазват нашите външни граници. Освен това, Имаме подготвителни работи, свързани с отбраната на Европейския съюз и смятам, че трябва да прекратим с разходването на инвестиции в отбранителни а, научни изследвания. а По-добре всъщност а, да укрепим тези, да, да насочим тези средства за партньорство с нашите съседки и по този начин да укрепим отбраната на Европейския съюз. Сигурността. Какво означава сигурност, сигурност и безопасност в Европейския съюз? Трябва да погледнем към кои са нашите най-близки съседи. Тоест, и как това означава? Източното измерение – както южното измерение на, на, съсед, на политиката за съседство, трябва да получат повече средства от бюджета. И по този начин трябва това означава нашето да укрепим и задълбочим сътрудничеството, както с африканските страни, така и с Руската федерация, да се борим срещу основните причини за миграцията. И по този начин средствата ще бъдат добре разходени. Много по-ефтино ще бъде да подкрепяме хората, които са в нужда в техните родни места, отколкото да дойдат тук те в Европа. И, и освен това е по, политически по-лесно всъщност хората да останат ам, в родните си места от, и много по-безопасно това е за тях. Имайки преди всичко това, казано за тези основни два приоритета, ам, искам да отбележа, че в насоките ясно се подчертава, че разбира се ще се отчитат фактори като климатичните изменения, а освен това, да насочим, разбира се, и 20% от нашите, именно от европейския бюджет за борба с измененията на климата. в тази връзка се посочва е, ролята на програмата LIFE – и са предвидени съответно средства в бюджета и разбира се, трябва да се отделят средства също така за общественото здраве, както и за безопасност на храните. Що се отнася за релевантните, съотносимите европейски агенции, както например Агенцията за безопасност на храните или Европейския център за контрол, контрол и превенция на заболяванията, това са агенции, които се издържат от членски внос, като например Химическата агенция, Агенцията за лекарства и така нататък. Искам да кажа, че европейският бюджет трябва да задели по-голям дял и всъщност ресурсите да бъдат достатъчно заделени именно и за тези агенции. Както знаете, имаше една обща цел за намаляване а, една обща цел за намаляване на служителите с 5% във всички агенции. И агенциите, които всъщност изпълняват този, тази цел от 5%, но ние предлагаме един специфичен подход за всяка агенция. Тоест, вече всички агенции, както казах, са намалили персонала си с 5%. Но ето какво получава се едно допълнително събитие на мигрантската киза, беженците и така нататък. И се оказва, че всъщност всички агенции трябваше да увеличат персонала си в един момент. Тоест, а, това, което искам да кажа, че ние трябва да ам, в, за в бъдеще да прилагаме един конкретен, специфичен подход към агенциите там, където е необходимо да се увеличава персонала, съответно да се делят средства и обратно. Европейската медицинска агенция, знаете, че тя, за лекарствата тя е всъщност в Лондон, в Англия, в Обединеното кралство. Тя трябва да се премести, разбира се. За съжаление, когато вече Великобритания напусне Европейския съюз и беше нашето предложение разходите за това премест, по това преместване да не бъдат от европейския бюджет. Сега, разбира се, това е въпрос, който ще се реши едната идната година. По-скоро 2018 година Обединеното кралство все още е пълноправен член на Европейския съюз с всички свои задължения. Така че агенцията ще продължи своята работа по регулярен начин. Но, както казах, преместването трябва да бъде въпрос внимателно подготвен. Госпожо председател, вие споменахте пилотни проекти, които всъщност са също така предложени наблюдавания от вашата комисия. Разбира се, Нашия живот ще бъде по-лесен, ако а, вие не предлагате твърде много проекти. Но разбира се, че може да предложите много пилотни а, а, а, проекти. Да, разбира се, това ще затрудни моята работа, защото ние ще трябва наистина да направим един доста сериозен а, подбор, но пък това може би да доведе до наистина доста проекти, които да са с добро качество. А, надявам се, че всички вие ще спазите а, сроковете за внасяне на тези пилотни проекти. Аз ще ги изпратя за Европейската комисия за предварителна оценка и се надявам да селектираме съответните проекти, както от страна на Европейската комисия, която съответно ще отпусне финансиране. Имаше такива, които обаче бяха включени в окончателния проект А и Б, но не получиха финансиране. Имаше, надявам се да получим доста предложения за пилотни проекти. Това е всичко от мен набързо. Скъпи колеги, госпожо председател, надявам се, че това ще е началото за нашето сътрудничество през тази година. Европейската комисия ще представи проекта бюджет, проекта бюджета през, в края на май. След това ще а, получим вашето становище а, под формата на писмо. Но в хода на преговорите а, по бюджета ще ви бъда благодарен да останем през цялото време в контакт и след това, разбира се, да споделяте всички ваши наблюдения по програмите и да ми а, изпратите тези ваши наблюдения, съответно, за да ги имам предвид, а, когато финализираме преговорите по бюджета. Благодаря ви още веднъж и очаквам с нетърпение дебата с вас. Благодаря ви. Uh, uh, Много ви благодаря, господин Мурашан. Аз съм докладчик по бюджета от нашата комисия, така че ще започна някои производителни коментара. Е, украшаващи бяха думите ви, но пак държа да почетая колко важно е според нас да имаме нужните финансови средства за дефите в областта на изменението на климата, борбата за безопасно биологичното разнообразие или пък е, механизма за гражданска защита и програмата Life Plus бих искала да подчертая от името на нашата комисия, че много се притесняваме от съкръщенията в бюджета, които засягат агенциите. И бих искала в частност да се спра на Европейската агенция за околната среда. През изминалите години непрестанно се увеличава на подготвителни актове, по които трябва да работят, но равно с това обаче се придържаме към изискването 5% съкръщение на персонала от тях. Или казано други думи, искаме от тях да вършат повече работа и то по-качествено, ако това е възможно. Но смятам, че трябва да се спрем специално на тази агенция и да осигурим необходимото финансиране. Има и други важни агенции, като Агенция за безопасността на храните, например. Може би ще трябва да разгледаме бюджетните възможности и регламентът и за тази агенция. Агенцията трябва да разполага с подкрепата на много качествени експерти, за да бъде в състояние да разгледа различните притесняващи обществеността вещества и съставки, които се съдържат в хранителните продукти. А, относно Европейската агенция по лекарствата, също казахте, че притесняваме се за нея, че трябва да работи без прекъсване и не искаме да се стигне до влушаване на качеството на работа на тази агенция поради преместването и от Обединеното кралство на територията на друга държава членка. Казвате, че бюджета за преместването на агенцията не бива да се финансира със средства от европейския бюджет, защото не по наш трябва да се мести агенцията, но смятам, че трябва да имаме и план Б, ако се стигне до сбор, който трябва да финансира преместването. Опасявам се, това може да доведе до затрудняване функционирането на самата агенция. А от друга страна се притесняваме и за договорът за найем на тази агенция, на седалището на агенцията не изглеждат много обнадеждаващо нещата по отношение на проместването на агенцията от гледна точка разпоредбите на договора за найем. Това бяха моите коментари. Се помоля колегите, които имат интерес да споделят коментарите и притесненията си. Започваме с господин Поч. Благодаря ви, госпожо председател. Напълно споделям мнението ви, госпожо председател, за основните аспекти за, на бюджета. Ясно е, че гражданите Европейския съюз се вълнуват от економическия растеж, издават нови работни места и се притесняват за своята сигурност и безопасност. Сигурността е нещо различно. Сигурността е свързана с по-засилено вътрешни, например, но безопасността е още по-важна за обикновените хора. И от гледна точка на Комисията по околната среда бих искала да направя три коментара. Смятам, че е, имаме нужда от по-ясна стратегия за подготвителните дейности, подготвителните мерки. Много е важно това. В противен случай много трудно ще може да реагираме, когато се стигне до проблеми. мога да ви уверя, че такива ще има. През 2011 година, ако не се лъжа, бях докладчик в Сянка с бялата книга за приспособяване към измененията в климата. От тогава насам не се е случило много. Не сме хубаво отново да се включим върху темата. Тя е много важна за нашите граждани. Много важен аспект е безопасността на храните. Хората наистина много се вълнуват тази тема и госпожа председателя спомена нужда финансиране за агенцията. Това е много важно наистина, защото натоварвам тази агенция все повече работа и даваме се по-малко средства, което никак не е добре. Не знам дали това е гледната точка само на моята политическа група, но ние се питаме дали ЕФСА е изобщо в състояние да продължава да изпълнява мандата си. Аз лично имам известни съмнения по въпроса. Следващия въпрос е свързан с безопасността на храните по цялата верига, пестицидите и наблюдението. Не знам дали се прилага законодателството в областта на пестицидите. Не знам какъв е контрол. Аз притеснявам, че това законодателство не се изпълнява в нужната степен. Така че по отношение на безопасността на храните ни чакат много сериозни проблеми. Също въжи и за лекарствата, като например антимикробната резистентност ще трябва най-вероятно да излезем с някакви предварителни мерки, за да се справим с всички други проблеми, които сега не можете да предвидим. Така че ви питам, как смятате, че се отразяват всички тези аспекти във вашето предложение и ако са отразени, смятате ли, че да са отразени в същност голяма степен? Това беше въпросът ми. Благодаря ви. Следващия докладчик в като господин Екхаут. Благодаря ви, благодаря Зигфрите, че сте днес сред нас. Радвам се да ви видя и в тази роля. Освен това, което вече каза докладчик, председателката ни и Павел по отношение на агенциите. Мисля, че по тях имаме общо съгласие. Аз имам конкретен въпрос, който е свързан с разходите в областта на климата. Поставили сме си цел до 20%. И всички знаем, че комисията в своите предвиждания ще направи оценка как се разходват средствата в областта на климата към моментите стигнаха до 17%. Това може би изглежда незначително, но пък показва друга страна, че трябва значително да се увеличат разходите през следните няколко години, за да може да достигнем до равнище 20% за 7 годишният период. Дори според изчисленията ни трябва увеличение от 20 33% на разходите за климата. И това ще бъде за нас един от ключовите аспекти. Споменавате го в доклада си, но прекалено общо, поне според мен. Затова бих искал да ни кажете малко по-конкретно как ще гарантираме, че Европейския съюз ще е постигнал целта си 20% в края на годишната финансова рамка и на този програмен период. И ако почетете докладите на Пъстата сметна палата, например, става ясно, че има възможности, но може би трябва да кажем натиск върху държавите членки, също така за да се запази и на авторитета на споразумението, постигнато в Париж, бихме искали да чуем от вас как ще гарантирате, че Европа наистина ще постигне целите, които сами сме си определили. Не би било след да ги спазим. Благодаря ви, господин Екхал. Думата има госпожа Шрей Пирик. Благодаря ви, госпожо председател. Съгласно с казаното от вас, в частност по отношение на биологичното разнообразие, това наистина е много важен аспект. Миналата седмица получихме оценката на Европейската комисия по директивата за местообитанията, включително и оценката за годност на законодателството. Знам, че ще има посещение на Европейската комисия в а, Нидерландия преди края на годината. Смятам, че трябва да не променяме ръководните насоки, но да разрешим всякакви съществуващи проблеми. И споменавам тази тема, защото в Обединеното кралство и в Франция често бяха засягани тези проблеми и смятам, че трябва да се придържаме към съвместните ни споразумения, но да разрешим проблемите, които съществуват в областта на заедостта, например. Като новите изисквания за доказване и новите клаузи, които бяха добавени към директивата. Благодаря ви. С това се чухме списъка на колегите специалисти за изказване. Отново му думата господин Мухашан. Благодаря ви, госпожо председател. Първо, по коментарите ви за агенциите, смятам, че сте напълно права, а именно Европейската агенция за околната среда е отличен пример за агенция, която получава все повече и повече законодателни актове, с които трябва да работи все повече повече отговорности и е очевидно, че 5% изискване за, за съкръщение на персонала е пригодим към тази агенция. Няма как да помни това решение, то вече е взето, но смятам, че трябва да вземем предвид конкретната ситуация на всяка една от агенциите и агенцията за околната среда, която получава все повече и повече правомощи и все по-разширен мандат, трябва да се възползва с, от повече финансиране в случай на нужда назначаване на нов персонал. По отношение на Европейската агенция за лекарствите, съгласен съм с вас, това е агенция на Европейския съюз, трябва да гарантираме нейната качествена работа и последователност в дейността и независимо от Брексит. Агенцията трябва да служи на всички 28, след това на 27 държави членки, независимо как точно ще се извърши напускането на Европейския съюз страна от Бъденото кралство и аз ще направя всичко възможно да гарантираме, че Европейската агенция по лекарство ще продължи да функционира независимо къде и кога ще се премести. Вас ме попитам, дали постигаме целите си в областта на превенцията на измененията в климата. Напълно сте прав, закъсняваме към момента с разходите. Една от причините е при разглеждането на 7-годишната годишна финансова рамка. През 2013 година се съгласихме, се споразумяхме по 7-годишна финансова рамка с периода 2014-2020 година. И когато взехме това решение, голяма част от противикателствата, по които бяхме изправени през последните 2-3 години, а именно тероризма, липсата на сигурност, миграцията, се предизвикаха предизвикателства, които не бяхме предвидели. Ето защо се наложи да използваме всички средства, които се намираха на разположение някъде из бюджета, за да се справим с беженската криза. Това беше правилното решение и напълно нужно. Но тъй като 7 години е дълъг програмен период, имаме нужда сега от преразглеждане на МФР. Ние в Европейския парламент си свършихме работата и приехме прегледа. Трябваше да, бъде, да се случи същото в съвета на съвета по общи въпроси миналата седмица, но за съжаление Обединеното кралство заради предстоящите парламентарни спори в страна решиха да отложат гласуването. Не казвам, че го блокират, казвам, че го отлагат. Но ако го отложат за 2-3 месеца заради изборите, това няма да, е, да доведе до сериозни проблеми за нас. Ако бъде прето през юни или юли, няма никакъв проблем. Но ако преглед, разглеждането на МФР не бъде прието, няма как да отпуснем допълнителни средства за области, които не сме предвидили през 2013 години, в частност, за да преодолеем закъсненията в области като тази, която споменахте. Прегледът на външната финансова рамка е прекрасна възможност за нас, за да преопределим, за да определим наново приоритетите си, да увеличим средствата там, където има нужда от такива. И сте напълно прав. Сега е моментът ние да окажем нашето влияние, да окажем повече натиск върху държавите членки. Но като казвам, да окажем натиск на държавите членки, си давам сметка също така, че и ние трябва да гарантираме, че средствата заложени в бюджета се използват възможно най-разумно. Или казано по друг начин, трябва да гарантираме, че всяка година се постига възможно най-много с отделените средства. От тази, година, от тази гледна точка имаме нужда от а, отговорен бюджет. Това очакват гражданите от нас. Но очевидно, че не можем да се справим с нови предизвикателства без допълнителни средства. Затова е много ясно трябва да заявим на съвета, че ако се очаква от нас да постигнем много повече с бюджета, който е договорен през 2013 година, това ще се окаже наистина много трудно и в някои области ще ни се наложи да увеличим бюджета. Това е което аз имах да кажа. Разбира се, по биологичното разнообразие в ръководните ми насоки е заложено, че за съжаление целите на Европейския съюз за биологичното разнообразие до 2020 година няма как да бъдат постигнати, ако не бъдат положени много сериозни усилия. И трябва също така като цяло да включим биологичното разнообразие в различните пера на бюджета, като в частност се, се обърне повече внимание на рамковата програма Натура 2000 проведе пленарното заседание през месец март, комисарът Отингер пое ангажимента да излезе с проекто бюджет, който да взема предвид всичко заложено в нашите ръководни насоки, така че сега чакаме да видим какъв ще бъде бюджета, който ще ни предложи Европейската комисия в краят на май. И с този доклад, който ще изготвим заедно, заедно ще се опитаме да окажем допълнителен натиск върху Европейската комисия, което надявам се отчасти отговаря и на въпроса на господин Поч, а именно ще знаем повече след като видим проекта бюджет на Европейската комисия в края на месец май. Мисля, че споделяме еднакво виждане за водещите принципи и политическите ни приоритети. Ще започнем да говорим за конкретните суми, след като видим предложението на Европейската комисия през месец май. В края на месец май. Затова е много важно да сме в постоянен контакт и с нетърпение очаквам да видя писмото, което вашата комисия ще отправи към комисията по бюджети. И ви благодаря за обменът на мнение. Благодаря, господин Морешон, за вашето изказване и с ангажимента, който поехте да разгледате в подробност и с много внимание проектите, които ще предложим. И аз ви благодаря. И така, скъпи колеги, минаваме към следващата точка от дневния ред – Става дума за трансграничното здравно обслужване. Трябва да проведем размяна на мнения с комисията, която е представена тук от директор на DG Санте Райс. Господин директор, давам ви думата и след това ще помоля колегите да вземат думата. Благодаря, госпожо председател. Нека с няколко думи да кажа няколко думи за директивата за трансграничните здравни услуги. Знаете, че тази директива беше огромна крачка напред в здравната политика на Европейския съюз. Тя бе приета през 2011 година и трябваше да бъде транспонирана до 2013. Целите на директивата е от една на страна да осигурят здравни услуги на пациентите в трансграничен план и да и да позволи на държавите членки да развият сътрудничеството си по някои здравни услуги. Данните, с които разполагаме, показват, че между 2014 и 2015 има увеличаване на а, търсене на услуги в друга държава членка. Как се изпълнява тази директива? Как се прилага? Извършихме първоначалните проверки. В момента извършваме е, проверките, свързани с е, изпълнямостта. И по какви Трудно. Необходима беше голяма гъвкавост за транспониране на директивата в националното законодателство и нейното приспособяване към спецификите на националните здравни схеми, и системи. Така че държ, държавите членки трябваше да включат разпоредите на директивата в своето законодателство а комисията да вземе мерки, ако транспонирането не отговореше на буквата и духа на директивата. Цел, целта на комисията е да открие всички проблеми и а, нарушения на правата на пациентите. Нека да се спра на някои от проблемите. Първия проблем това са не частичните или недостатъчни възстановяване на средства за трансгранични здравни услуги, не благоприятни тарифи за пациенти от други държави членки, прекалено много процедури, които изискват предварително разрешение, тромави административни процедури за възстановяване на средствата и, и липса на процедури за обжалване. Комисията трябваше да подготви доклад за който да представи на Европейския парламент съгласно разпоредбите на директивата. Следващият доклад трябва да бъде представен пред парламента и съвета през октомври 2018 година. За, за тази цел събираме необходимите данни. за тригодишния период. Също така правиме едно, като картографираме трансграничните проекти. И наистина на лице са някои много интересни проекти и също времено да, пред, да, да представиме и да доставиме на държавите членки един инструментариум за а, по-добро сътрудничество, както и мерки за предоставяне на по-широка и по-точна информация на пациентите относно трансграничните здравни услуги, които, на които могат да а, ползват. Надяваме се, че целият този процес, както и изследванията, оценки и доклади, които ще ни предоставят държавите членки, ще ни дадат възможност да очертаеме една изчерпателна и пълна картина на начина по който се прилага директивата в държавите членки. Както вече казах, и както а, и съгласно резултатите от Евробарометър, мала, ограничена е, е информираността относно възможностите, които предоставя тази директива. основният инструментариум, залегнал в разпоредбите на директивата, са националните контактни органи, които имат за цел да предоставят информация на гражданите и по искане и също така да а, откликнат на необходимите нужди от събиране и предоставяне на информация. Миналите месец октомври организирахме една конференция относно по-добра информираност относно правата на пациентите за трансгранични медицински услуги като целта беше да видим как да развиеме едно инструментите за комуникация с гражданите и как да осведомиме гражданите за това, което могат да получат като услуги и грижи в други държави и членки. Относно функционирането на националните контактни организации, разполагаме с информация поступила от държавите членки, съгласно която, които 60 хиляди запитвания са поступили през 2015 година в 28 държави членки по телефон, имейл, скайп е, и така нататък. Страната, в която най-много информация е била предоставена е Полша като на разположение са и европейските фондове, които предоставят средства за развиване на тази дейност. Също времено организираме редовни заседания и срещи с представители на националните контактни организации. Следващият петък ще се проведе следващото заседание, на което ще споделиме информация. Това е необходимо, за да, се, за да си дадем сметка на промените, които настъпват в начина на комуникация. И каква, какъв вид информация е необходима на пациентите и техните семейства. Сега успехите и положителните резултати. А, дирек... директивата има за цел да, да, раз, да развие сътрудничеството и да развият 208 мрежи, които бяха сертифицирани от комисар Андруки Кайти след срещата в Вилнус. По, по, по този начин се поддържат тесни контакти между е, лекари, болници, клиники, които са в мрежа и които са готови във всеки един момент да си окажат взаимопомощ. Е, вторият, е, втори аспект на сътрудничеството е така нареченото електронно здравоопазване. Целта е да се пост постигне, да има достъп до висококачествени медицински услуги и здравеопазване чрез развиване на различни инструменти и включително развиване на електронен портал за обмен на а, някои, на, на, на резултати, на рецепти и така нататък. Трето, оценка на технологиите, на развитието на технологиите в областта на здравеопазването. Благодарение на, на мрежите и програмата ЮНЕТА. И тази, година предвиждаме развитието на сътрудничеството в а, граничните региони и територии. И искам да цитирам нашият комисар в заключение, който каза, заяви, че тази дирек, дирек, директива дава отлична възможност да се покаже какви могат да бъдат преимуществата от едно общо европейско здраве и общи правила и принципи за всички. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Гросте. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искала да благодаря на комисията за това, че отново съм върна към тази тъй важна тема. Аз Припомням на колегите онази тежка работа, която извършихме в за подготовката на тази директива, тъй важна директива. Но виждаме сега какви са преимуществата и положителните резултати от това, че работихме заедно в сътрудничество, а не всеки а, сам за себе си. Искам да ви припомна, че на, на времето се сблъскахме с много трудности, защото държавите членки никак не бяха склонни да приемат тази директива да, наистина отбелязваме напредък, но има още много какво да се желая и не бива да седиме с кръстени ръце, защото нека не забравяме, че държавите членки много често се опитват да заобикулат решенията. Да, трябва най-вече да осведомиме нашите граждани за съществуването и съдържанието на тази директива а, и а, относно възможностите за електронно здравоопазване. На времето ми се щеше бързо да, а, да напреднеме, но се оказа, че трябва да се откажеме от това, защо, защото имаше много така са трудности. Необходимо обаче беше да вземеме мерки за въвеждане на оперативната съвместимост на технологиите. Вървим напред и наистина благодаря на комисията за, за това, което е постигнал. Сега, ам, създаването на европейските мрежи за редки и а, тропически болести. 24 референтни мрежи бяха създадени. В моя избирателен орган няколко медицински центрове са част от тези мрежи и те споделиха с мене, че наистина това е огромна крачка напред. Но трябва наистина да а, да дадем тласък на тези мрежи в общоевропейски мащаб. Структурирането на референтните мрежи ще позволи по-добра и по-точна диагностика и също и също и същевременно ще помогне на пациентите, независимо от в коя държава членка живеят. По този начин те ще могат да се радват на по-добро лечение. Но Пациентите трябва да знаят, че подобни мрежи съществуват. Трябва да улесниме достъпа до тези мрежи на пациенти, особено за пациенти, които желаят да, бъдат, да се лекуват в чужбини. В чужбина вие казахте, че е имало 60 хиляди запитвания. Това показва, че нашите съграждани вече е, са до известна степен информирани и търсят допълнителна а, информация, но много са а, разликите в държавите членки, а, ефективността на националните контактни органи е различна, а и това не, не създава равнопоставеност между, между гражданите а дървнопоставеността трябва да бъде един от нашите приоритети. Благодаря на Европейския парламент и изчитам, че парламента и комисията трябва да работят в тясно сътрудничество, за да а, в името на благото на нашите съграждани. Благодаря на госпожа Кростеп. Колеги, ако желаете да се изкажете, моля ви подайте знак. Госпожа Штеерперк има думата. Много благодаря, госпожо председател. Ами мога само да подкрепя това, което каза госпожа Гростет. Така е, действително. Когато става въпрос за повишаване на осведомеността на гражданите, трябва много да се работи. Много неща вече знаят нашите граждани, но има доста неща, които не работят. Например, финансирането и възстановяването на разходите. Все още гражданите се натъкват на проблеми и много често пациентите не знаят как ще приключат в край на кращата или нещата, дали ще си получи парите. Освен това, Непрекъснато чувам от, от хора, когато, които се оплакват. Например, ако имат някакъв инцидент в Германия, трябва ли да се обадят в родината си или не? Например, пациентите се още нямат информация, не знаят как да постъпят. Освен това, да, да не говорим, че не навсякъде се спазват а, правилата. Смятаме, че трябва да се стремим към една по-добра организация също така и на регионално ниво. Например, в момента има един проект между Гронинген и Германия. Тоест, това е един пример за това, за задълбочаване на международното сътрудничество. Благодаря ви. Искам да благодаря на комисията също така за този доклад. Искам да благодаря също така и на госпожа Гростет Вярно е, че европейските институции, както и комисията в частност, трябва наистина да продължат да, а, така се каже, петиска държавите членки и а, да, за да могат те да предоставят много повече м, услуги в областта на м, здравеопазването. Защото здравето наистина е много важен въпрос. И Европейския съюз действително трябва да даде своя принос за опазване здравето на своето граждани. Що се отнася до самата директива, чрез нея ние бихме искали да покажем на пациентите, на европейските пациенти, че всъщност а, а, с ограничените си правомощи европейските институции правят максималното, а именно ние искаме да подобрим достъпа до здравеопазване. И Комисията може също така да направи анализ на въздействието на тази а, директива и достъпа до здравеопазване, къде имаме неравенство и така нататък. Знам, че има някои проекти, които се подготвят. Подготвят се показатели, здравни показатели, с които да се измерва именно неравнопоставеността, неравенството достъпа към здравеопазване в държавите членки. Идеята е всъщност именно да се намали този а, непр... неравнопоставен достъп. Благодаря на господин Ковачев. Мерси, мадам на госпожа Дорнано. Благодаря ви, госпожа председател. Благодаря на Европейската комисия за направеното изложение. Директивата за трансграничните здравни услуги изгради правна рамка за здравния туризъм в Европа. В света този сектор представлява 4% от а, световният туризъм или 48 милиарда евро, 46 милиарда евро, съгласно различните изследвания. А от от а, своя страна в Европейския съюз се развива специализация на здравните услуги в някои държави членки. Не може да се успомни нуждата от а, пътуване с цел лечение в случаите с редки заболявания, например. Поставя се обаче и въпрос за това дали не се стига до здравеопазване на две скорости в Европа. По-сериозен е обаче проблемът, а именно как може да се гарантира качеството на здравето, които се предоставят при предвид фактът, че професионалната квалификация на здравните работи в различни държави и членки много се различава. Предвидели сте някаква система за контрол на качеството на професионалната квалификация на здравните работници или е, последващи действия за контрол в състоянието на пациентите, които се възползват от разгранично лечение? На второ място. Работна група между Генералната дирекция здравеопазване и комуникация беше създадена и тази работна група работи по темата новите технологии в областта на здравеопазването с непрестанното развитие на индивидуализираната здравеопазване, в частност в областта на борбата с раковите заболявания, все по-често се взима предвид генетичните данни на даден пациент, например. Как, как се вписва тези, това нововведение с притесненията по отношение на защита данни? Благодаря ви. Благодаря ви. Okay, before I will uh, give the floor. Аз сега ще дам думата на представителя на комисията. И аз имам, разбира се, въпрос. Колко са според вас държавите членки, които имат проблем всъщност с своите национални здраво, системи за здравеопазване, които не желаят да възстановят сумите в, на пациенти към друга държава членка, ако разбира се разполагате с тази информация. Така че Имате думата да отговорите на зададените към вас въпроси. Благодаря, госпожо председател. Първо, бих искал да се обърна към госпожа Гростет. Тя имаше така доста пространни коментари. Е, ще се опитам да се спра на всички комен... на нейните коментари. Разбира се, че ние продължаваме нашето сътрудничество с държавите членки. Опитваме се така да прилагаме малко натиск към тях. Както казах, ние извършваме различни проверки, имаме пилотни проекти с държави членки и в два случая вече имаме приключени пилотни проекти. Сътрудничеството беше много добро от страна на държавите членки. И се надявам да имаме подобни други случаи Необходими са, разбира се, и а, много други стъпки а, за целта. Искам да подчертая, разбира се, че не само трябва да продължаваме с натиска към държавите членки, но трябва да продължим с сътрудничеството Здраво... за здравеопазване са толкова различни, така че директивата се опитва да обедини именно, особено когато става въпрос за погранични случаи, така че трябва да се отчетат е, спецификите в държавите членки. И вярваме, е, че в европейската мрежа, референтна мрежа, е, се крие доста сериозен потенциал. Така че ние се опитваме да работим също така с самите практикуващи лекари и да ги обединим в една такава мрежа. Това е доста сериозна задача. И въпреки това успяхме. 22 такива мрежи има за различни мрежи. освен това имаме мрежи за по-комплексни заболявания, като епилепсия и трансплантации за деца. И по този начин ние искаме също така тези мрежи да работят в различни конкретни области и съответно да имаме мрежи за по повече такива заболявания и области. Разбира се, ние се надяваме през 2019 година да продължи следващата фаза на програмата ЕРАН. Вече в края на тази година ще бъде открита процедурата така че работещи в, в, в специалистите от болниците ще могат да участват и както госп... да кажа на гос... във връзка с казаното от господин Ковачев, ние се опитваме тези мрежи да бъдат разширени между континентите, разбира се, е, през... в рамките на целия континент. и медицински центрове, които а, нямат възможност да участват на, да кандидатстват на първа фаза, ще могат да участват на, да кандидатстват на втора фаза. Важно е, разбира се, наистина всички да имат а, равнопоставен достъп до здравеопазване в Европейския съюз. Следващия проблем, проблем пред който сме изправени, и това е всъщност а, е, е техническото решение, технологичното решение за мрежата. И ние аз сме създали една група за сътрудничество, специалисти, т.е. комисията не е тази, която управлява системата, всъщност комисията подпомага системата и всъщност специалистите, IT специалисти са тези, които а, а, разработват IT решения които свързват различните ресурси за свързване на Европа, различни платформи и мрежи, а, в които да участват болниците съответно тези клинични изследвания. Освен това, електронното здравеопазване. Нашето сътрудничество не се ограничава само до разработването на концепции, сключването на споразумения, изготвянето на насонки. Те трябва да работят на практика. Вече са 16 държавите членки, които се присъединиха именно към този проект. И в началото на следващата година ще започнем електронен обмен на рецепти, електронни рецепти, така наречените, както казах, 16 държавите членки, които решиха да участват в този процес. Надяваме техния брой да се увеличи не бих искал повече а, информация да споделям към момента, защото към момента започваме всъщност да работим с новата информатехнологична система. А, доста комплексни са тези процеси и тук това въпрос не е само за технически решения, но за езикови решения. Тук това въпрос за да се включат всички езици. Както казах, става въпрос за особености в здравеопазването, в така наречената медицинска култура, култура на здравеопазването в държавите членки. Така че ние се опитваме да от, отчетем всичко това. Освен това, имаме национални точки за връзка, ние се опитваме да обучим хората, които работят там, да, да споделят своя опит, своите познания. Именно този петък започва е, една програма. Нека да споделяме нашето познание, а именно как да изготвим интернет страница, как, например, тази интернет страница да бъде пригодена за достъп хора с увреждания, с незрящи и така нататък. Всички тези хора да имат достъп до цифровата информация. Така че е, е, развитието на знанията е много важен въпрос. Сега въпрос на госпожа Шрайнер. Да, разбира се, че сътрудничеството е много важен е, въпрос и ние е, подготвяме различни проучвания как може да бъде подобрено сътрудничеството. Тоест да видим също така и как на регионално ниво може да се е, е, е укрепи, например, между Испания и Франция, да се задълбочи сътрудничество или Германия и Полша, Нидерландия, Германия и така нататък, или страните от Пенелюкс. Така, доста е, силно сътрудничество има, например, между Нидерландия, Белгия и Люксембург към момента. Така че а, ние показваме всички тези добри примери и се надяваме, да изготвим, така да се каже, един инструментариум за останалите региони, които желаят, например, също да изградят а, а, подобно сътрудничество. Така че аз съм работила в изготвянето на подобни поручвания, така че разбира се, съм убедена в успех. Така че има и добри примери, наистина. Сега, достъпа и въпроса, въпроса на господин Кавачев и равнопоставения достъп до здравеопазния е много интересен въпрос, действително. Не знам дали действително непосредствено може да покажем това, което става в момента в ЕРАН, например, програмата ЕРАН. Има структура, която е достъпна от пациенти от различни градове, от различни места. Например, пациенти от София има достъп до болниците в София, до невролог, например, или... Нали между впрочем, това е така истински пример, истинска история. И съответно този невролог е бил обучен в Лион и съответно идва в София обратно и работи по такива случаи, свързани с епилепия и така нататък. Не е необходимо, например, да се преместят пациентите. Лекарите могат също да, се, да са мобилни от Лион, да идват друго място и така нататък. Тоест директивата помага за преместването, за трансфера на, на знания, а не само на пациенти. Естествено, че пациентите могат да бъдат преместени на място, където а, съответните болници имат капацитет, имат а, а, за определени лечения и така нататък. Един пример в тази връзка, като показва, така наречения достъп до протонова терапия, която съществува не във всички държави членки. Т.е. няма капацитет във всички държави членки. Т.е. преместваме пациентите, правим трансфер на пациенти. Или а, или а, трансплантации, или а, а, генетичен трансфер, например, когато става въпрос за генетични заболявания, трябва да се правят генетични тестове и така нататък, за поставянето на диагноза. Тоест, важно е в такива случаи да се направи трансфер на пациента, за да се постигне най-доброто качество. Качеството е важен елемент, заложен в самата директива. Тоест националните точки за връзка за здравеопазването в съответната а, държава могат да подпомогнат а, а, и да, а, да насочат всъщност пациентите в центровете, където може да се предостави най-добро качество за лекуването на пациента. Сега по въпроса за обучението, как можем ние да подпомогнем това. Аз мисля, че директивата е доста добра, която се стреми към минимално хармонизиране за обучението на лекари, медицински сестри, гинеколо... акушерки и фармацевти. Какво правим ние? Посредством програмата ЕРОН се пред... при... предлагат и обучение, а също така и квалификация, да се увеличи а, професионализма на тези а, специалисти. Мисля, че Европейската е, лекарска асоциация също така подпомага е, тези обучения. Имаме чудесни примери е, в сферата на радиологията, анестезията и така нататък. Идеята е всъщност да се увеличи качеството на прегледите, на изследванията, на лекарите и така нататък. Разбира се, че може да се предвидят и други елементи, като например след дипломни квалификации и така нататък. Това са, разбира се, неща, които като следваща стъпка могат да бъдат предвидени. Както казах, за генетичната информация, тестовете и така нататък на лице са. Наблюдаваме новото развитие Например, обмена на данни е много важен въпрос, особено за редките заболявания. И ние наистина полагаме доста усилия тези данни, нови данни да бъдат достъпни, защото пак отказвам отново, много е важно качеството на тези генетични тестове да е на високо ниво и освен това специалистите, хората, които извършват тези тестове, също да са обучени, да са квалифицирани. И това е всичко. Това са елементи, които са много важно, много важни, а именно да се получи а, консултация, съответно пациента, на който е а, е, диагностициран такова рядко заболяване, да получи консултация, не да, да не бъде оставен сам на себе си. Имаше въпрос как може вече действащата наличната рамка да бъде подкрепена. Искам в тази връзка да кажа, че е много важно директивата навсякъде да бъде прилагана. И силно се надявам, че през края на 2019 година ще изготвим нашия, ще успеем да изготвим нашия доклад за прилагането на директивата, как тя се прилага, как работи това. И тогава ще можем да видим как се прилага и се използва именно този инструмент. Разбира се, тук трябва да бъдат отчетени въпроси, свързани с капацитета на отделните системи. Така че имаме добри примери. примери към момента. Има и съответно, натъкваме се и на проблеми. Така че ние молим държавите членки да ни подават информация за, например, съдебни а, дела. Ако има такава информация, съдебни решения в такива случаи. Към момента все още нямаме. Но разбира, всеки случай в Европейския суд, нали, също ще Имаме достъп до тази информация, свързан, разбира се, с прилагането на директивата, но добрата новина е, че към момента нямаме такива а, съдебни решения и а, директивата се прилага. Благодаря ви за въпросите. Бонто, съвсем накратко, моля ви, защото това е вече извън процедурата. Да, е, благодаря, госпожо председател. Попитахте, кои са, е, има ли конкретни страни, в които, например, здравното осигуряване в други страни, от други страни не се приема. Аз мога да ви дам пример. Аз в е, Белгия имах един такъв е, случай, имах много силно кървене от сърва и медицинската служба на парламента ме изпрати в една от болниците тук в Брюксел. Там получих съответно лечение. Аз им показах моята синя европейска здравна карта, но трябваше да платя. Те ми казаха, че те не могат да приемат Белгия тази карта. И те ми казаха, че аз трябва да платя на ръка. Е, сумата не беше голяма. Това не е сума, която аз не може да си позволя, но въпреки това, нали, все пак аз исках да се възползвам от моето здравно осигуряване като европейски граждани. Госпожо Гростът, вие искате нещо да кажете? Много ми се струва, че трябва да се прави разграничение между спешни здравни услуги, всеки може, разбира се, да бъде е, обгрижен спешно, и предвидените здравни услуги. Директивата за трансграничните здравни услуги засяга именно такива предварителни медицински услуги. По отношение на спешната медицина, за щастие всеки е, може да получи такива услуги без предварително разрешение. Госпожо председател, знам, че нямаме много време, но пусках пак думата, защото не мога да позволя да се твърди, че директивата за трансгранични услуги насърчава медицинският туризъм. Напротив, тя има за цел да се пребори с него и системата за предварителни разрешения из възпрепятства именно подобни проблеми. Опитайте се да обясните на родителите на дете, страдащо от рядък вид рак, който трябва, който трябва да бъде диагностициран, че това дете не може да се възползва от експертизата на водещи специалист в тази област, защото той не се намира в съответната държава, където живее детето. Ако кажете на родителите на, тези, на това дете, че когато детето им а, отиде в друга държава членка, за да бъде прегледано от специалиста в тази област, че това е, е здравен туризъм, мисля, че това е срам и за вас, и за нас, ако можете да видите подобно нещо. Единствената ни цел е да гарантираме равнопоставеност на всички европейски граждани, на всички пациенти в Европа, за да могат всички да се възползват от еднакво качествено здравеопазване. Това е което исках да кажа. Благодаря ви. Uh, everyone contributing to the debate. Благодаря на всички за участие в дебата. Сега продължаваме нататък с дневния ред. Продължаваме с възражение. Всъщност ви предлагам да разгледаме заедно член точка 6 и 7. Започваме с възражение съгласно член 106, правилник от дейността. Става дума за първо за генетично модифицирания памук GHB 119 и второто възражение е свързано с а, модифицирана царевица DAS 402789. Е, едни и същи са докладчици са внесли и двете възражения, така че първо нека да видим кой от тях е тук, за да им дам думата. Господин Баес има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Бъдем заедно с колеги от почти всички политически групи и имаме възражения за, по продължението на Европейската комисия за пускането на пазара за редица генномодифицирани модифицирани растителни видове. В случая става дума за геномодифициран памук и геномодифицирана царевица. В двете резолюции заедно представяме възраженията си по-отделно внасяме възражение и по отношение на памука и по отношение на царевицата. Има също така и редица общи възражения, които се за двете. По въпроса за генмодифицираният памук, на първо място е, трябва да почетем, че ФСИ изляза с положително становище и очевидно Европейската комисия трябва да излезе с а, това предложение. Но едновременно с това има и критични коментари срещу положителната оценка на ЕФСА в различните компетентни органи на държавите членки. В случая с Памука коментарът беше, че липсват данни за идентифициране и определяне на количеството на хербицидите и остатъчните вещества от тях в растението. Има и други слабости в становището на ЕФСА. А, в някои от коментарите се е, критикува и ограничената база данни, в основа на която се прави тази оценка. Т.е. има много ограничен брой изследвания, които са взети предвид. Освен това, към момента няма и достатъчно изчерпателни получвания, които да покажат въздействието на геномодифицираният памук върху здравето на човека или на животните. По отношение на геномодифицираната царевица има липсващи или недостатъчни обяснения. Не са задоволителни обясненията за противоречивите резултати. Като цяло липсват резултати от някои от тестовете може, поставяме под въпрос оценката, която се прави на резултатите, не е наличен резултат от 90-дневното изпитване за токсичност и тъй нататък. И по отношение на памук и по отношение на царят сме, сме получили оценки на независими учени, които показват сериозни слабости при корпоративните изследвания, при е, токсикологичните проучвания, например, те да изразяват притеснение, че има недостатъчно ясни изследвания за въздействието на генномодифицираните организми върху имунната система на човека или на животните. Има и други критики, които са много впечатляващи, като например твърдението, че и двете генно модифицирани растителни вида показват нетолерантност към някои видове хербициди, в частност към глуфосината, който се смята за токсичен за възпроизводството. И само този довод сам по себе си би трябвало да включи това вещество в забранените за пускане на пазара въз основни на регламент за пестициди в 2009 година. Също така се съдържат и е, притеснителни сведения за негативно въздействие на тези геномодифицирани растения върху хормоналната система, например. Като цяло смятаме, че ако този продукт бъде пуснат на пазара в Европейския съюз, единствено и само ще прехвърлим проблемите си и на пазарите в трети страни, а в тези страни, където се отглеждат съответните генно модифицирани култури, ще им тези вредни пестициди ще се използват все повече и повече поради засиленото отглеждане на геномодифицираните култури и от в резултат на това няма да има последователна световна политика за това, кои хербициди искаме да се използват и кои не. И няма да можем ние ефикасно да се защитим, защото принципа на предпазливост няма да се прилага към третите страни. И не на последно място се стига до цялостната дискусия за процедурата, която се прилага. Председателят на Европейската комисия, господин Юнкер, с, с, с стъпването си в длъжност заяви, че по самата процедура трябва да бъде демократизирана. Бяха направени редица предложения, включително и от гледна точка на моята парламентарна група и ние сме готови да работим по конструктивен начин за една нова по- демократична процедура. Това всичкото е ясно, но междувременно е в сила наличната в момента процедура. И при положение, че председател на престъпна комисия смята, че тя не е достатъчно демократична, смятам, че не бива да се допуска внос на нови е, геномодифицирани организми и всички подобни разрешения трябва да се прекратят. За трети път вече обсъждаме подобни проекти резолюции и трите пъти постигнахме успех, включително и в пленарна зала, чрез подкрепата на голям брой колеги, взели участие на пленарно създание минута седмица 428 колеги ни подкрепиха и голям брой от коментарите не бяха уместни, т.е. твърдяха, че има по-важни неща, които се случват в пленарна зала, но пък и това постигнахме успех с нашите възражения. Благодаря ви. Господин Парньо, благодаря ви, госпожо председател скъпи колеги, днес замествам колегата Балас, който е един от подписалите това възрешение. Най-напред бих искал да ви припомня няколко от резервите. Ние припомняме, че всичките ни резолюции бяха подкрепени с голямо мнозинство на Европейският парламент. Тези възражения бяха внесени от представители на 6 различни политически групи. Припомням, но нещо, което бих искали да поставя под въпрос тези възражения, че тези, тези възражения са метод да се уверим, че се зачитат институционалните правомощия на парламента. Тези възражения имат само една цел и тя е да се приложи принципът на превенция принципа на предпазливост и да се спазят демократичните принципи, за да се върнем към една Европа, която защитава и уважава своите граждани. Заслужава се да си го припомним, заслужава се да го кажем и си струва Пътната комисия да ни чува. И така днес а, разглеждаме две възражения и двете са свързани с а, ГМО култури, които потенциално може да са устойчиви на хербициди. По отношение на памука GHB119, той показва резистентност към хербицидите на основата на амониев глуфосинат. Също така и потенциална резистентност към люспокрили вредители. По отношение на царевицата да 428-9 предвижда устойчивост към хербицид, който може да доведе е, до отвреждане на ендокринната система. И за това се предлага да се придържаме към възражението, защото ако започнем да се внася този вид на царев, това със сигурност ще доведе до увеличаване на отглеждането на тази култура в Бразилия, Аржентина и другите страни, като се отглежда тя, което със сигурност ще доведе и до увеличаване на употребата на хербициди за справяне с защита на тази култура. Благодаря ви, госпожа Бойлон има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Колегите вече представиха по-голяма част от подробности защо се противопоставяме на тези две конкретни разрешителни. Но ми се струва, че се повтаря едно и също нещо до безкрай. Ми се струва, струва ми се, че Европейската комисия е наясно, че ние ще продължим да действаме по този начин, докато се прилага същата процедура, защото тя на практика нарушава нашите правомощия. Господин Стайс, представи много подробно сериозните проблеми при сравнителната оценка, с токсиологичната оценка, за недостатъчната изчерпателната оценка за евентуалното въздействие върху имунната система. И възражението ни тук е фактът, че не се прилага достатъчно предпаз принципът на предпазливост и ние искаме този принцип да се запазва във всички случаи. Европейската комисия продължава да пренебрегва критичните коментари на членът на Европейският парламент през периода на консултациите, което много сериозно поставя и въпросите с недостатъчните данни и липсващите клинични изпитвания. Ето защо нашата политическа група иска да работи в Европейската комисия, за да намираме някакво решение, но междувременно продължаваме да се противопоставяме на цялостната погрешна процедура за издаване на разрешителни. Благодаря ви. Госпожа Юз има думата. Благодаря, госпожо председател. Взимам думата от името на НБ. Ще следваме нашът, нашия подход от всеки път става дума за два продукта, които не са чието разрешение няма за цел да се разреши тяхното култивиране. Така че наш, трябва да си зададем два въпроса. Дали, дали комисията е изпълнила пълно, пълно мандата си и тук отговора е не. Може би има противопоставяне и различни мнения, но в крайна сметка това не означава, че трябва че трябва да се предизвърнем. Сега, трябва също така да си зададеме въпроса дали а, и разполагаме с а, достатъчно научни изследвания, научни доказателства и да дали разполагаме с доказателства, че тези продукти са също толкова сигурни, колкото класическият им вариант. И тук смятаме, че разполагаме с подобни доказателства. Тук става дума също за пестициди, но пак още веднъж казвам, че разрешенията не са свързани с с а, разрешение за отглеждане, така че аз мятам, че трябва да гласуваме против. защото възраженията от държавите членки са мотивирани по политически причини, а не почиват на научни доказателства. Um, Господин Хойтема, благодаря ви, госпожо председател. Не искам да повтарям газното вече от колегите. Очевидно е, че има блокаж по процедурата за разрешаване на ГМО. АЛДЕ, нашата политическа група, винаги смятала, че трябва да се преодолее е, този блокаж и да не използваме всяко предложение за разрешение под формата на протеста за излизане, т.е. да се изготвя възрешенски път като протест. Ние не подкрепяме тази линия, ние тук сме политици, не сме учени и трябва да сме наясно, че не бива да се взимат подобни толкова технически решения по политически решения причини, а трябва да се придържаме към нужната оценка, която ни предоставя ЕФС. Благодаря ви. Някой друг иска ли да вземе думата? Добре, в такъв случай давам думата на представителите на Европейската комисия. Um, much, giving... Благодаря ви, госпожо председател, че давате думата и давате възможност на Европейската комисия да обясни своето предложение. Пет са основните ми коментара и двете е, молби за опускане на ГМО и за памука и за царевицата са спазили всички изисквания на процедурата. На второ място трябва да приемем, че ЕФСА е пристъпила към надлежна научна оценка и на двете, т.е. взима се предвид евентуалното въздействие върху човешкото здраво, здравето на животните и околната среда. На Трето място не бива да забравяме, че държавите членки имаха възможността да направят коментари по оценката на риска и че ЕФСА е отговорила на направените от държавите членки коментари. Съгласно съответният регламент в сила и общественото мнение имаше възможност на коментар и ЕФСА отговорила и на тези коментари. Пето, проектът за за акт за изпълнение също се, спазва, се вписва в мандата, т.е изготвено беше въз основа на оценката на въздействието върху човешкото здраве, здравето на животните и околната среда и, по, и въз основа на това предложение бе да се гласува без възражения в постоянният комитет на, в краят на месец марта, а идеята да се излезе това възражение отново се изготвя въз основа на политически причини и, цял, и резервите, които съществуват като цяло общественото мнение срещу всякакъв вид гемокултури. култури. Припомняме ви, че правото на коментар на Европейският парламент се ограничава до това дали е, решението на Европейската комисия отговаря на процедурата или не. И мисля, че стана ясно, че ние напълно сме спазили процедурата. А сега ще, дам няко... ще, ще отговоря на правите коментари. Първо, по въпроса за пестицидите, вярно е това, което каза госпожа Айозо, а именно въпроса за пестицидите е включена в законодателството за пестицидите. Първо става въпрос, че това са култури, които са предвидени за вноса, т.е. те се отглеждат в трети страни и ако има някакво негативно въздействие в околната среда, то ще бъде в тези трети страни, а не в Европа, т.е. критерият негативно въздействие върху околната среда в Европа не се прилага. И на второ място, всяко надхвърляне на допустимите остатъчни количество на точни вещества попадат под строгото законодателство в областта на пестицидите и всеки, както всеки друг продукт, който се внася и тези ГМО трябва да отговарят на тези изисквания. И не на последно място, един от Една от предложенията, които Европейския парламент за, за нещастие отхвърли е правото на държавите членки да разрешават или забраняват внося на, генно, на генномодифицирани фуражи по свое осмотрение. И както спомена и един от членовете Европейския парламент, господин Юнкер предлага допълнителна мярка да се реформира процедурата по комитология, но докато това не се случи, трябва все пак да отбележим, че сме длъжни да спазваме процедурата, която в момента е в сила. В противен случай ще изпадне в много голямо затруднение от правна гледна точка. Така че отново подчертавам, ние спазвахме напълно процедурата и не сме надхвърлили изпълнителните си правомощия. Ето защо не виждаме причина да отегляме предложенията си. Ще се гласува в Комисията за обжалване на 16 май. Надявам се това обяснение да изясни каква е позицията на Европейската комисия и защо сме длъжни да сме по този начин. Като пак казвам, всеки един момент спазваме задължението си, а именно защита на здравето на човека, на животните и опазване на околната среда. Благодаря ви. Благодаря ви. Припомням, мога само да припомня, колеги, че ще гласуваме по тези две възражения. А третото възражение, към което преминаваме в а, момента, е свързано с а, най-добрите налични техники. Виждам, че госпожа Конечна тук ще влезе в залата. Давам и думата. Děkuji, пани předsedkyně. Благодаря, скъпи колеги. Всички Знаеме какви са последиците за човешкото здраве от емисиите на живак и е, полиненаситените масни киселини. Затова аз съм привърженик на по строги мерки. В момента в трилог се обсъждат разпоредбите на директивата. Аз смятам, че намаляването на емисиите трябва да върви ръка за ръка с създаване на законова рамка, на правна рамка и особено в моменти, в които комисията превишава своите пълномощия. Съгласно директивата за емисиите, комисията публикува така наречените най-добри налеч... налични техники. най-добрите налични техники са технологии, които се развиват и налагат, незави, независимо дали те се използват в дадена държава членка. Просто те са налични. Не, не могат а, да бъдат налагани подобни техники и технологии за постигане на резултатите. В много случаи а, можем да си зададем въпроса за каква е тяхната цел, след като те не водат до резултати. Но комисията не си не преразглежда тяхното приложение. Така че това е всъщност една до, до, допълнителна а, налагане на а, административно време по време на обмяна на а, което беше организиран а, през а, месец октомври се, прием, се допуснаха само отрицателните мнения, но не и положителните. като резултатите се основават на а, стандарти от а, Съединените щати, които са пряко, пряко се прилагат в Европейските а, съюз. Емисиите от а, живак също не се измерват с подходящи а, технологии. Така че най-добрите резултат от а, използването на най-добрите налични техники водат до това, че няма нито една а, отоплителна мощ, а, която да използва а, въглища. И но, а, но ако държавите членки не ги прилагат, се счита, че те а, са а, не, че, че, че, че държавите членки е, при, прилагат незаконни техники и методологии. Същевременно държавите членки имат възможността да избират състава на своя микс. А, в окончателното гласуване обаче всички държави и членки гласуваха против това предложение, тъй като е, всички е, използват е, въглища в своя микс. Така че по през решението за най-добрите налични техните с, има политиче, политическа основа и всъщност е, е нанася ущърп на всички онези държави членки, които използват е, е, въглища. Като казах, повтарям още веднъж, е, решението е политически мотивирано. Е, Германия кои, която по принцип е водеща в областта на възобновяемите енергии, също използва въглища в своите отоплителни и мощности, също както Полша или България. Някои, някои, някои смятат, е, може би, че са постигнали голям успех в процеса на комитологията, но като цяло постигането на тези резултати са в е, ущърпи на европейските граждани като цяло. Мож, може би смятате, че някои от страните не са е, засегнати от този проблем, защото не използват въглища, но тук става дума за въпроса на принцип. Господин Бавто. Благодаря, господин председател като говориме за отоплителните мощности, които използват въглища. Целта е колкото се може по-бързо да се намалят емисиите НОКСа. Утре ще гласуваме и за това бих искал да задам някои въпроси на представителя на комисията. За колко мощности говориме в момента? Десетки хиляди? Колко са те? Колко са тези, които използват въглища? Няколко стотици или нямаме точна бройка? Говориме и за информация и данни от 2010 година, но сега сме 2017 година, така че смятаме, че технологиите са се развили и нещата са се променили. Кол за колко е, мощности става е, дума. Има ли някакъв, някаква възможност за гъвкав подход и какво означава това на практика? Какво трябва да направят компетентните органи? По какъв вид дейност трябва да предприемат? Що, що се отнася до цената и до разходите? в момента, в който този акт за изпълнение бъде прият, това означава, според госпожа Конечна, че ще за разходите, особено за по-старите мощности, ще бъдат огромни. Но какво точно означава това и, и трябва ли да разглеждаме всяка мощност а, а, сама за себе си по-отделно? Полските колеги също а, също така а, пред предлагат а, съответно временно замразяване и, а, и каква би била цената на подобна, подобна дейност и на подобен а, подход, цената за, за потребителите в 5 часа ще дойде комисаря а, наша комис... Андрю Кайтис за а, структурния диалог, така че трябва да приключим до тогава. Господин Дансон. Всяка година половин милион на граждани са жертви на тези на емисии. Нашите градове са, по, нашите градове са под натиск наистина но това, което казва госпожа Конечна, не, е, не е вярно. Не взимам по повечето от информацията, с която разполагаме, е от 2010 година, докато а, повечето от е, мощностите в е, момента е, покриват необходимите стандарти и са постигнали из изискванията. Така че ние говориме тук обаче за най-добрите налични техники. Тук не става дума всъщност за емисии, не става дума за е, мощности, е, кои, с кои, които работят с а, е, въглища. Защо, защото наистина тези, тези, тези мощности са най-замърсяващите и най-добрите налични техники трябва да бъдат а, а, прилагани. но постигането на резултатите няма да се постигне само с на основата на, на научни изследвания и резултати, а и с участието на промишления сектор. Много промишлен, промишлености са направили огромни усилия и са инвестирали в тех, технологии за намаляване на а, емисиите и това, пред, това, това предложение на практика ще бъде наказателно за тях, но нека не забравяме от, от, от друга страна. А, но, но, много са много са гражданите, които са потърпевши и това води до огромни разходи в областта на здравеопазването. Така че според, според мен е необходимо е проблема да се реши в е, още в първо на първоначален етап и за това не, не мога да подкрепа подобно възражение. Благодаря, госпожа Вишневска. Шановни панства, я в пълни попирам. Работит го. Скъпи колеги, абсолютно съм съгласна с госпожа Конечна относно акта за изпълнение за най-добрите налични техники за с цел намаляване на емисиите НОКС, на азотни емисии. Сто грама са е разрешението на емисии, но това е много трудно за постигане от много от тези от тези е, мощности. И нека не забравяме, че голяма част от е, емисиите се генерират от е, транспорта. И прилагането на тези техники няма да се отрази на намаляването на емисиите, а по-скоро на увеличаване на разходите. Е, рентабилността също така трябва да бъде взета предвид в момента, в който се посочват най-добрите налични техники, нещо, което комисията не е направила. Затова е необходимо да има дерогации за по-големите единици и мощности и да се разполага с достатъчно време за преструктуриране и модернизиране на мощностите. Същевременно трябва да се направи един анализ на а, съотношението а, цена а, рентабилност, включително и неподаване на енергия в, в, в процеса на модернизиране на мощностите. Много възможно е да Е, разходите да бъдат огромни, без е, резултатите за околната среда да бъдат е, съответно равностойни. Така че и това може да доведе до намаляване на капацитета на производство в Полша в ущърп на потребителите. Днес се стига до до парадоксално решение. Комисията се опитва да упражнява диктат над страните, които използват е, въглища и лигнита, е, като им налага е, нови правила. Но нека, нека не забравяме, че през последните години постигнахме много добри резултати при намаляването на емисии, но днес е необходимо да се направят много усилия, за да се постигнат е, много незначителни резултати, а да не говориме, че това може да има много пагубни социални последици в някои страна, в някои страни, включ... и особено за най-уязвимите слави на обществото. That, that... Госпожо председател, е, трябва да си дадем сметка, че има доста некоректни моменти в тази резолюция и това доста е, е, ме разочарова именно подаването на тези възражения, защото ние трябва да гарантираме, че това, което сме написали в резолюцията е наистина коректно и правилно. И аз в никакъв случай не съм а, удовлетворен от крайния резултат. Да, става въпрос за компромис и съм убеден, че може би е можело да приемем по-сериозни и строги е, стандарти, но това е работата ни през последните 6 години. Това е Искам да ви припомня едно мити, е, заседание през октомври 2016 година, че е, в рамките на 6 години ние се опитваме е, да събираме данни от 2010 година и това вече сме постигнали резултати, постигнали сме стандарти за целия промишлен сектор. Това е политически компромис, но ако четем всички тези възражения, виждам, че всъщност хората просто а, игнорират фактите, ами поживака само в ам, директивата ние, пар, парламента, решихме всъщност той да не бъде включен. И за първи път това беше направено. Ако се запознаете с информацията в директивата по ЛСП, виждаме, че 18% от всички а, тези инсталации вече а, са изпълнили критериите, които трябва да бъдат изпълнени от 2021 година. Така че, що се отнася до, а, до НОКС, до азотните окиси, и предполагам, че всъщност Всъщност това, което искам да кажа, че търговията с емисиите и съответната директива не обхващат нов, защото това не е парников газ. Но всъщност тук се прилагат първични мерки и след 2010 година се изработват нови критерии за измерване, което означава, че ние можем да постигнем нови резултати. Както за, така че по отношение на НОКС и на а, а, живака ние изпълняваме критериите. Така че в този смисъл. Да, ние възразяваме, защото стандартите са твърде ниски. Ами какъв е смисъл от дискусията? От тази дискусия, но всъщност цялата резолюция всъщност ще се обърне към целия процес от Севиля. Така че аз препоръчвам на всички колеги да не подкрепят това възражение. Благодаря. Председателката, благодаря ви. Комисията има думата. Господин Вегенхарт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, че организирате тази дискусия по важните въпроси, които обсъждаме. И действително, петък 28 заключенията по ЛСП всъщност бяха успешно прияти и от наша гледна точка това е една огромна стъпка напред, за да се справим с всички проблеми, свързани с чистотата на въздуха. Смъртните случаи, които възлизат на 400 хиляди, вече са много сериозен аргумент именно да работим по тази директива за LCP. Тоест, това замърсяване въздуха е, е, е, отговаря с 46% от замърсяването с сулфити, 18% от НОКС и също толкова проценти за, за живак, живака. Така че много е важно тази директива за чистотата на въздуха да се прилага, защото е, там, където имаме сериозни е, случаи на нарушаване, които към момента са 16, 12 е, по, е, по азотните окиси и един е, случай за нарушаване на, на директивата имаме по е, е, е, серният блокис. Така че ние работим по въпроса. Освен това, бяха направени доста сериозни обвинения относно а, целият този процес и а, неговата сериозна основа. Искам да ви кажа, че а, тези обвинения не са съвсем коректни. Заключенията по е, е ЛСП всъщност в рамките на 6 години се събираха данни, беше направено много сериозно проучване и в основа на това комисията изготви насоки. Така че тази процедура е много добре тествана. Тя, се, тя е образец а, в, и се използва като образец в а, много други а, места по света, така че ние, Европейския съюз, трябва да се гордем именно с а, а, тази процедура. И не смятам, че много документи, изготвени в миналото, в различните институции, са направили толкова а, сериозен и дълбок анализ, както а, нашето проучване и смятам, че ние трябва да се гордеем с това последно поро. Техническата работна група, която участват 291 члена, което участват представители на промишлеността. Тя също тясно е включена, както и гражданското общество, академичния сектор, НПО сектора. Тази работна група беше създадена през 2011 и приключи работата си през 16 година. Ще ви представя и други важни факти. От 580 инсталации са събирани данните през тези 6 години. Освен това, 225 доклада са изготвени, 8510 коментара са направени съгласно а, по първия проекто доклад на Бред и са включени абсолютно всички елементи, свързани с емисиите. В рамките на 7 работни дни стотици експерти са работили в пълна прозрачност по тези данни. Мисля, че тази статистика показва колко сериозна беше нашата работа. Колко е сериозно нашето отношение. Що се отнася до цялостната структура на тези заключения, искам да отбележа, че заключенията са структурирани по начин за това, че първо сме включили ам, определения, какво означава BAT, най-добри налични техники, Определили сме седем основни дяла за отделните горива, които имат подделения. Тези подделения предвиждат 74 заключения за най-добри налични техники, 15 LCB и 257 критерия за най-добри налични техники за въздуха. Не, Мога да спра да повтарям, че всъщност това е много сериозна работа и това, което се прави е много сериозни политически обструкции. Така че аз смятам, че ние трябва да се гордеем с нашата работа. Разбира се, че ние получихме много критики и критиката всъщност е много здравословен елемент. Например, критиката от НПО сектора – които ни обвиняват за това, че всъщност а, а, нашите а, елементи са а, много а, слаби. Освен това получаваме критика и от промишления сектор. И, т.е. обвиняват ни, че ние, например, лоби, а, подкрепяме лобито на промишления сектор и така нататък. Промишления сектор пък ни а, обвинява, че ние подкрепяме твърде много НПО сектор и така нататък. Но в крайна сметка, мисля, че в цялата тази дискусия ще имаме един единствен пешеливш това са европейските граждани, които в момента са изложени на лошо качество на въздуха. И мисля, че ние сме напълно убедени, че е, нашата работа може да донесе единствено и само полза. Тези възражения, разбира се, е, са ни познати. Чували сме го и друг път. И едно е лобито, което е включено. Това е Еврокол. защото всичко това е свързано с разходи, разбира се. И, например, ние си даваме сметка за това, че ще има разходи. Разбираме това. Легитимно е, че всъщност промишления сектор трябва да намали тези разходи. Те са изправени пред тях. Те трябва да ги плащат. Освен това, трябва да гарантираме, че всъщност е, целият този процес е технически стабилен. И някои от а, економическите, а, стопанските субекти, разбира се, трябва да бъдат подпомогнати за поемането на тези разходи, що се отнася до, например, иновации и така нататък. Но в никакъв случай не бива да загърбваме всички ползи, положителни отражения върху здравето на нашите граждани. Така че тези възражения всъщност критикуват целият а, процес. Това е нещо. Да, действително, замърсяването на въздуха е много сериозен процес. Важно е всички а, експерти и така нататък да изразят своето виждане. Критикувани сме също така и за а, заключенията на, относно живака, за това, че не сме включили достатъчен брой а, инсталации, които да анализираме. Но мога да ви уверя, че всъщност всички тези критики са неоснователни. Комисията вярва, че целият този процес е прозрачен. Председателката, извинете, трябва да ви прекъсна. Ако може просто да приключите, защото е, трябва да спазваме нашия график. Да, приключвам. С ваше позволение, искам да се спра на три точки. Пор, форума за здраве. На 20 октомври имаше среща Ролята на този форум е не продължение на техническата работна група. Тоест, създаването на този форум е приключва работата на техническата група. Ролята на този форум... Председателката, извинете, но просто трябва да ви помоля да бъдете наистина съвсем кратък. Да, искам да поясня ролята на форума, за да няма недоразумения. А именно, форумът всъщност гарантира продължението на работата на техническата група. Ние ще продължим дискусията. Имахме доста обстоятелствени дискусии, защото искахме всеки да има възможност да изрази своето мнение, защото ни обвиняваха, че това не го правим. Второ, преди да приключа, искам да кажа нещо във връзка с живака. Европейския съюз е наистина строго вярва, че трябва всъщност да се намалят емисиите от живака. И тази комисия единодушно подкрепи регламента за живака, за което много благодарим. И по този начин, всъщност, конвенцията Минамата можеше да влезе в сила. LCP са огромният източник за емисиите на живак в ЕС. Именно поради това трябва да обърнем голямо внимание към този проблем. Данните, които събираме са от инсталации в ЕС. Тези данни са много солидни. Един микрограм на Тоест, те са много точни и прецизни. Това е важно да го подчертая така както ние това сме го разписали в нашите насоки. И най-добрите налични техники за живака всъщност са а, критерии, които се използват при а, изготвянето на екологични анализи. Така че а, а, наличното тук възражение е изготвено възоснова на различни недоразумения и погрешни тълкувания. Председателката, да, много ви благодаря. Със сигурност ще имате друга възможност, където подробно ще можете да представите а, вашата позиция. А, госпожа Канечна, ако искате нещо да добавите, не, не, няма какво. Добре, утре ще гласуваме. А сега ми позволете всъщност да поканя комисаря Андрукайтис. So, Добър ден, господин комисар. Благодаря ви за това, че откликнахте на нашата покана. Ви участвате в нашия структуриран диалог. Много голяма е интереса от наша страна по темата в областите, в които работите. Убедена съм, че колегите с удоволствие ще участват в дискусията. Първо ще чуем, разбира се, от вас, какви са приоритетите а, за вашия екип за идната година? Имате думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, че ми дадохте тази възможност а, да седя на това място. Благодаря ви, че направихте това изключение. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по околната среда и общественото здраве, за мен е удоволствие за трети път да съм пред вас в рамките на структурираният диалог с вашата комисия. Тази наша среща отбелязва половината от изчитам допълнително от мандата ми като комисар отговаря за общественото здраве и ще се спра някои от ключовите и приоритети в моя ресор. Нееднократно съм повтарял колко важна е превенцията, разпространението и продължавам да подкрепям тази свои водещи принципи. Здравето е цитирам, състояние на пълно физическо, умствено и социално благоденствие, край на цитата. И моят цел е да помогна на европейските граждани да бъдат здрави, доколкото е възможно и колкото може по-дълго. И смятам, че всички държави членки трябва да бъдат проактивни при превенцията и насърчаването, използвайки всички инструменти, които са на тяхно разположение. Тези инструменти трябва да са насочени към всички и да достигнат и до най-уязвимите, до бедните, безработните и да гарантират е също така, че са обхванати и младсинствата, като ромите, например, да обърна внимание и на социалният аспект на здравето. За целта създадохме един център за проучване, в който да подпомогне обменът на най-добри на най-добри практики в областта на превенцията. Също така трябва да подмогнат държавите членки по отношение на намаляването на рисковите фактори. На първо място изложението, излагането на деца на реклами за алкохол и нездравословни храни. И тук ви моля да ме подкрепите при обсъждането на директивата за аудиовизуалните услуги в пленарна зала. На второ място е прилагането на директивата за тютюневите изделия. Има и а, алкохолните продукти. Също така работим за намаляване на захарата мазнините и трансмазнините в хранителните продукти. Прави се и оценка също така на директивата за твърденията за здравни предимства. Основната цел е да могат а, производителите да могат да правят твърдения за здравните предимства на своите продукти и трябва да се преразгледа тази директива до 2018 година. Знаете, че предвиждаме въвеждането на задължителното етикетиране за производството на храни, което е много важна стъпка напред, като целта е да се подобри цялостният цялостна система на контрол за хранителните съставки при преработваните хранителни продукти. Също така, приехме редица ангажименти в тази област и особено важна за нас е темата за съставките и етикетирането на съставките на алкохолните напитки. В това отношение беше прият работен документ в Пъстата комисия от на 14 марта. Предлагаме до една година индустрията на производство на алкохолни напитки да излезе с предложение система за саморегулиране за съставките, които влизат при изработката на всяка една алкохолна напитка. Ако обаче това не се случи, ще започнем с оценка оценка на въздействието ще разгледаме други възможни варианти. Госпожо председател, скъпи колеги, бих искал да се възползвам на тази възможност, за да споделя с вас много сериозните си притеснения относно вакцинациите. Неприемливо е през 21 век хора в Европа да продължават да загиват от заболявания като като едра шарка, които са напълно предвидими значително се увеличи боят на заболелите от шарка в Европа през изминалите месеци, като се стигна и до няколко смъртни случаи. Защо отново трябва да се постави акцента върху огромното значение на вакцинирането. И не мога да подчертая достатъчно колко важно е да се напредне по вакцинациите. Моля ви да вземете ясна позиция по темата. Моля ви да обединим усилията си в борбата срещу колебанията на европейските граждани по отношение на вакцините. А сега няколко думи за за антимикробната резистентност, друга тема, която засяга и здравеопазването и безопасността на храните, които са част от моя ресор. Възкошният план за действие за период 2011-2016 години и неговата оценка. Европейската комисия постигна, че има значителен напредък, но стигна и до заключението, че са нужни допълнителни усилия за борба с антимикробната резистентност и по-последователни действия по късната тази година ще бъдат въведени нови меки, като се обединяват около три основни стълба. На първо място, Европейският трябва да се превърне в регион на най-добри практики. На второ място трябва да се даде нов тласък на научно-развойната дейност. И на трето място трябва да се гарантира присъствието на международен план, за да работим съвместно с партньорите си. В близко бъдеще ще излезем с ръководни насоки за борба с антимикробната резистентност при лекарствата за хуманна употреба. И не на последно място ви призовавам да окажете натиск върху съвета да се, упрос, да се ускори борбата за ветеринарните медицински изделия и е, медицинските фуражи. А сега искам да кажа няколко думи за оценката на здравните технологии. Друг важен аспект, който вече обсъдихме през месец март. Основната цел на паста комисия е да се подобри сътрудничеството на европейско равнище, да подкрепим компетентните органи и да дадем възможност да правят по-надежна оценка дали нов, дадена нова здравна интервенция, като например фармацевтична такава, представлява истинска добавена стойност в сравнение с вече съществуващите. Моите служби в момента правят оценка на публичните консултации и подготвят оценката на въздействие. Отново ви благодаря за резолюцията, която приехте. В нея насърчавате хармонизация на инструментите, методологиите за оценка на здравните технологии или ОЗТ и също така изискват хармонизирана оценка на европейско равнище. Възнамерявам да изляза предложение до края на годината, което да има Благодаря. Също така искам да спомена и европейските референтни мрежи. Там се предлагат а, решения за консултативните съвети, например, където да се преразглеждат диагнозите на пациенти с сложни или рядки заболявания. Трябва да гарантираме, че тази мерка може да използва електронните технологии за трансгранично сътрудничество. Моля ви да ми помогнете да насърчавам употребата на тази мрежа в Европейския съюз и да подкрепите по-нататъчното и разработване. Както знаете, здравеопазването и безопасността на храните са е, неразривна част от програмата за устойчиво развитие от 2300 година. Здравето насърчава и социалното сближаване и економическото благоденствие. Ето защо предлагам да се засили социалното измерение на здравеопазването в Европейският стълб за социалните права. В него се предвижда, че всяко лице има право на достъпна превентивна и корективна здравна помощ с най-високо качество. Надявам се, че Европейският парламент ще приеме, ще подкрепи нашето предложение за засилване на социалното измерение на този стълб. Също така ви насърчавам да вземете предвид и работната ни работният ни документ, свързан с социалното измерение на здравеопазването. Искаме да вземем предвид фактори, свързани с е, поведението, които се отразяват върху здравеопазването и на индивидуално, и на общностно е, равнище. В противен случай няма как да сложим край на големият брой непредвидими и предсрочни смъртни случаи. Също така искам да кажа няколко думи е, за новосъздадената платформа на Европейския съюз е, за борба с е, разхищението на храни. Там се обединяват и обществени частни сектори и много се надявам, че този нов, тази нова платформа ще ни помогне да обединим усилията си за постигане на целите ни за устойчиво развитие, т.е. намаляване на половина на разхищението на страни до 2030 година. И накрая няколко много важни думи за безопасността за храните. Мисля, че е крайно време да осъвременим правната рамка, която разполагаме и да преразгледаме общото си законодателство в областта на безопасността на храните. В момента Европейския съюз се гордее, че разполага с най-цялостната рамка за гарантиране безопасност на храните в Европейския съюз. Но разнообразността на хранителните продукти, които се продават в Европейския съюз и сложната верига на доставки неизбежно води до появяването на нови предизвикателства и проблеми. Ето защо е много важно ние да сме винаги на висотата на предизвикателствата и затова имаме нужда от цялостна проверка на годността на законодателството в областта на безопасността на храните, за да гарантираме дали тя все още е адекватна и да може да гарантираме дали има някакви елементи на слабости, където може да се търси подобрение. Резултатите от а, тази оценка ще бъдат публикувани по-късно тази година. Знам, че има много чувствителни въпроси. Не искам да навлизам в подробности по темата за пестицидите, например. Знам, че ще я обсъдим в въпросите и отговорите също въжи и за нарушителите на еднокринната система и други важни чувствителни въпроси. С удоволствие ще изслушам въпросите ви и ще се опитам и ще им отговоря възможно най-черпателно. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Колеги, първо ще имаме един пръв кръг от въпроси, зададени от координаторите. Разполагате с две минути и засегнете не повече от две теми, тъй като имаме прекалено много теми за обсъждане. Така, това ще бъде първия кръг, след това комисара ще ви отговори и ще премани към втори кръг. Господин Лизе. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин комисар, за уводните думи и също за това, за вашата ангажираност Искам малко така да поизостря нещата от моя гледна точка. Нашата работа тук в комисията, а именно работата ни а, върху а, законодателните проекти, и към момента всъщност ние работим по един доклад на госпожа Гростет върху ВМП ветеринарно-медицинските продукти. С напълно съгласен, че е, се работи, но се натъкваме същевременно и на проблеми. Комисията Юнкер обаче не е излязла до сега с нито едно предложение, законодателно предложение, свързано с, в областта на здравеопазването. Ние, разбира се, не можем да казваме на хората какво да ядат и какво да ни ядат и да ни пият. Но разбира се, че могат да се е, изготвят препоръки, да се организират е, конференции, но могат да бъдат изготвени някакви законодателни предложения. Важно е тази година да излязат минимум два конкретни законодателни предложения или планове за действие. Наред с е, цялостната работа, е, която имаме до, до, до момента, свързана с антибиотици и така нататък, не можем да излизаме на пазара с нови антибиотици, защото не можем да се справим с резистентността. И ако вие не можете е, да решите това, то кажете ни ние с кого да говорим. Към кого да се обърнем, за да е, наистина е, бъдат изготвени законодателни предложения, свързани с здравето на хората ние настояваме за това, наистина тази година комисията да излезе с конкретно законодателно предложение, а не просто да се изготвят планове за действие или препоръки. Ако не трябва да се обърнем към вас, просто кажете ни към кого да се обърне, наистина, за да има някакво конкретно движение, конкретна работа. Много ви благодаря, господин Поч. Благодаря, госпожо председател. Добре, добре дошъл, господин комисар. Благодаря на комисията за проекто предложението за заместване на съществуващото законодателство. Ще, се пред... ще говоря за пестицидите. Можете ли да ни кажете какво е сегашното състояние на нещата свързани във връзка с глифоцитите? защото от една страна има предложение от вас, от друга страна имаме документа на а, Монсанто, така че ви искаме да знаем какво е състояние на нещата с глифоцитите. И дебата между различните държави членки не доведе до резултат, така че какъв ще е следващия ви ход? Втория ми въпрос. Of... Uh, Дали предвиждате на насоки относно за осигуряване на технологии за скрининг и диагностициране на, рак, на рака и на рака на храносмилателната система, както а, и а, последно а, разполагам с данни, че а, рака на панкреаса в момента е третият смърт смъртоносен фактор в Европейския съюз, как, какви са на панкреаса. Дали това ще бъде включено в по-нататъчните планове за а, общ скрининг? защото за сега само 2%, 2% от на технологиите се използват за установяване и диагностициране на рак на панкреас. Сега, господин Пича, вие създадахте, вие представихте много въпроси, които са от интерес за нашата комисия. Приехме доклад за изпълнение за използването на ветеринарни лекарства и голям а, дял беше посветен на а, използването на антибиотици при лечение на животни, а, устойчивостта и съответните последици. Струва ми се, че липсва координация в рамките на комисията. Участвах в днес в заседание относно е, е, етектирането на ал, алкохол и спиртни напитки. Там дори дори не се не се предвижда на, е, на етикета да бъдат описани последиците от употребата на алкохола или какво е съдържанието на захар и други вещества в алкохола, докато това са много базисни, основни неща, които интересуват гражданите, които трябва да фигурират върху етикетите. И същевременно в медиите четеме много неща, свързани с така наречените хранителни добавки или козметични добавки. Не знаеме какво съдържат те, какви са съставките на козметичните а, препарати, как, а, е, как, какви са съставките, които а, предизвикват алергии или други. имаме много стари изисквания за описване, да речем, на съдържанието на витамини и други, но като че ли, но има много скрити неща, които имат преки последици върху здравето на хората. Така че ми се струва, че това също е важно и трябва да се обсъжда. Благодаря, господин комисар, господин Хотема. Един от а, въпросите, който исках да зададах вече, беше повдигнат. Става дума за глифоцитите и документа на Монта Санто. Това глифоцит е един от най- а, класическите хербициди. Но а, как, как, как, как, какви мерки се, се, се вземат от държавите членки. Също така ниско токсичните пес, пестициди. и производството на нискорискови пестициди. А, и каква, каква, какво ще бъде тяхното приложение за развитието на по-устойчиво земеделие. Е, и също така с, цял постигане на по-устойчиво земеделие какви ще бъдат насоките в областта на, а, на и новите технологии в растиновеството. Госпожа Конечна. Благодаря, господин комисар. Първо искам да, се, да искам да се спра само на една тема, която е важна. През 2015 година ние поис, поис, поискахме от комисията да се вземат мерки за е, за борба с тежки заболявания, като хив, туберкулоза, хепатит Б и С до 2020 година, но до сега никакъв резултат и никаква реакция. Получихме едни неясни и отговори от комисията и едни много така не, неясни, не точни надежди и обяснения. Всички срокове из, изтекаха все повече и повече броя на хора, които са хив позитивни в Европейския съюз и извън него, заболелите от туберкулоза, заболелите от хепатита С и, и Б, не само в Европейския съюз, но и в източното, страните от източното партньорство в Братислава нещата се обсъждаха, времето мина и нищо не бе направено. Така че кога смятате да предприемете действия, кога най-после ще започнете да помагаме на държавите членки и гражданите да се преборят срещу тези заболявания, а не да избягвате нашите въпроси. Господин Штайс. Благодаря, господин, госпожо председател, благодаря, господин комисар, благодаря за вашите обяснения. За мен е радост, че ви срещам отново днес, след като ви видях вчера в Бългийският парламент. Вчера, заедно с бългийските депутати, обсъдихме проблемите, свързани с глифот glyfosaat. zou ik graag inderdaad een eh, update krijgen van eh, de stand van zaken, zoals de heer. Последиците от е, тютюнопушенето, свръхтегло, затластяване и така нататък. Глифоците е, е канцероген, е, канцерогенно същество, но същевременно е и е, ендокринен дисруптор, който е опасен за животните, за а, е, съответно с е, глифозат се заразяват и подпочвените води. Мин... Минала... Миналата година бе гласуван текст, ограничаваш използването на препарата в, на, а, на дадени места, като спортните площадки, игрални игрища и така нататък. Така че аз не знам не е ли необходимо да се, да се да се промени регламента, който изисква ЕФСА е, да да се позовава само на научни изследвания изследвания, които са от публичен характер. А, трябва а, информация да постъпва от различни посоки, а пък крайна сметка, ако производителите и промишлеността не желаят да предоставя информацията, толкова по-зле за, за нея, но необходимо ни е по-широка база за информиране. Благодаря, госпожа Дорнано, благодаря от две от в, във Франция задължително на етикета да фигурират, да фигурира съдържание на млеко на 50% и 8% на месо. Но а, администрацията на Тръмп не предвижда въвеждането на, на подобни мерки. В Италия а, се а, предвижда въвеждане на изрични изисквания за етик, по етикатите на, о, на ОРИС какво, какви продукти според вас ще е, влезат в един е, нов списък и ще трябва да отговарят на новите е, условия. Благодаря. Имате думата, господин комисар. Благодаря за вашите въпроси. Нека да отговоря първо на Питър Лизе. относно новите антибиотици и специално новите предложения и оценката на новите технологии. В момента приключва публичното допитване. А след това ще а, пристъпиме към оценка на въздействието и тогава ще имаме една по-ясна картина и вероятно, ако е необходимо, ще излеземе с законодателно предложение. Но, но преди това трябва да направим един преглед на състоянието и нещата. Колкото до антимикробната резистентност или новите антибиотици, предприели сме нова и инициатива съответните производители и заинтересовани е, страни провеждат в момента клиническото тестуване И ние приветстваме измененията, които вие сте е, внесли, които ще, ще усъвършенстват, ще подобрат а, е, а, е, текста, но вие ме вие питате как, какъв напредък е постигнат в последно време парламент, парламента действа е, в срокове, но има забавене в е, съвета. И, а също времено, тъй като тези законодателни предложения са тясно свързани помежду си, при, при нас постъпи известно закъснение. Ние ще излезем с предложение през юни, но аз ви приканвам да е, упражните натиск на съвета да бъдат по-активни. А сега никотиноидите и пестицидите. Въпрос зададен от господин Пош. Пестицидите са много важен тема. Получаваме много голяма кореспонденция на тази тема. През януари бе лансирана гражданска инициатива за събиране на над 1 милион а, а, подписи за забраната на глифоциди. Важно е да има повече, по-широки, по-обширни дебати относно използването на пестицидите. Миналата година вие, вие приехте резолюция за от, от удължаване срока за използване на глифоцити с 7 години, но въвеждане на клауза за предпазливост. Като това вещество не е канцерогенно, не е мутагенно и не е, е опасно за репродуктивните функции. СЗО и, съответ, и съответните заинтересовани институции проведаха а, заседание на тази тема и заключението беше, че а, глифоцидите не са канцерогенни, подобни за подобни заключения са поступили от най-различни научни институти от е, Австралия, Канада, е, Съединените щати. Знаете, че Розмари Месон в е, Съединените щати е много активна. Е, така че информация постъпва от всякъде. Така че нещата наистина са ясни, прозрачни. Знаете, че моя, моята пър, пър, първоначална отговорност е да отговарям за защита на човешкото здраве. Но Заключението и на ЕФСА е, че това вещество не е канцерогенно. Както каза Барт Стас, ние а, предложихме на държавите членки да приемат строги правила за използването на този пестицид че трябва да се ограничи използването му в общественото, в е, обществени пространства, в парковете, на игрищата. И тези мерки бяха прияти. Също така приканихме държавите членки да предприемат мерки за интегрирано управление на пестицидите, да потърсят альтернативни а, методи, альтернативни вещества, които биха могли да бъдат използвани вместо пестициди. Въобще приканили сме държавите членки да обърнат много голямо внимание на този проблем. Знаете, че в момента Монсанто е обект на разследване и на проучване и в Съединените щати и най-вече техните доклади. Съществува и Дизелгейт, знаете, всичко това ще, ще бъде обект на разследване, на проучване от наша страна. Трябва с, също така да се направи нова оценка на всички тези резултати, от, за които не сме сигурни. Но за, за момента просто проучваме научните доказателства, изпълняваме своите е, правни задължения. Но ви смятаме да преразгледаме като цяло законодателството. за пестицидите и ако е необходимо ще помислиме какви мерки да вземеме за усъвършенстване на а, съответните законодателни нормативни уредби в тази област с помощта на ЕФСА. Колкото <laughs> никотоноидите от разглеждаме заключенията, които ни предостави ЕФСА в рамките на цялата процедура за мониторинг на пестицидите. И крайния срок за приключване на тази дейност ще бъде края на ноември тази година, тъй като им трябва да преразгледаме огромно количество данни и информация. И очакваме още допълнителни резултати за три вещества и в момента тези резултати се разглеждат от службите на комисията и ще бъдат и заключенията ще бъдат предоставени на регулаторният комитет. А, а, като ре... въпроса А? about our proposal. disruptor. Да. Получихме вашият отговор на нашия въпрос, свързан с критериите и дерогациите. Е, ние включи, взехме предвид вашите реакции, но в хода на обсъжданията с държавите членки се натъкнахме на много трудности относно от една страна обсъждане на критериите, от друга страна на дерогациите, защото тук не става дума само за научни доказателства и научни аспект на нещата, но и на и е, този, този проблем има и политическо измерение. Так, така че не успяхме да постигнем е, мнозинство и сега търс, гледаме да видим какви ще бъдат следващите а, действия, които трябва да предприемем. Сега по етикетирането беше прият вече доклад на комисията относно етикетирането и позоваването и обозначаването на съставките на алкохолни напитки. Сега, няма основания да се приемат дерогациите, които са а, внесени във връзка с алкохолните напитки. Предходното предложение на комисия беше същото, но тогава парламента и съвета тогава на времето решиха да въведат дерогации, изключения за алкохолните напитки. И днес отново ние представяме нашия доклад и казваме, че няма никакви основания да се приема такива изключения дерогация за алкохолните напитки. Защото има а, такива страни, които а, а, желаят а, да обозначават а, за а, другите допълнителни съставки на колните напитки, други не желаят. Тоест, ние се нуждаем, според това е нашето мнение, да имаме един общ подход ако това не ни удовлетворява, тогава вече а, ние ще започнем да подготвяме ново законодателно предложение. Това е нашия замисъл. Ще, що се отнася до хранителните добавки, витамини и минерали? Те се съдържат в 45 елементи, които се съдържат в европейското законодателство. И максималният количество би следвало да се определя възоснова на научно доказани критерии, разбира се, е, предложени от Европейската агенция за безопасност на храните. Тоест, част от тях са регулирани вече, но повечето от тях на национално ниво. Съществуват национални правила за тяхното управление, прилагане и пускане на пазара. Но виждам, че държавите членки всъщност не работят много в тази а, насока. Ние, разбира се, разчитаме на по-голямо сътрудничество с държавите членки и те да изпълнят своето, своите задължения. Тоест да поработят повече по отношение на витамини, минерали и хранителни а, добавки. А сега госпожа Канечна зададе въпрос за хив, хепатит и така нататък. Искам да ви уверя, че а, комисията е готова да подпомага държавите членки да се справят с проблема с туберкулозата до 2018 година. Това е много сериозен въпрос. Защото всички дейности би следвало да бъдат предприемани на ниво държави членки. Защото здравеопазването е прерогатив на държавите членки. Държавите членки трябва да положат усилия Именно за да а, запълнят този пропуск в техните системи за здравеопазване. Разбира се, че Европейския съюз изготвя собствени здравни програми, особено които те са насочени за уязвими групи, например, Европейския център за наблюдение на наркотици и наркотични зависимости се а, описват добри практики, а, разпознават се проблемите, информацията се предоставя на държавите членки, а държавите членки са тези, които следва да приложат тези инструменти. Създаден е think tank за хив, хепатит, за обмен на най-добри практики и за насърчаване на диалога, за справяне с проблемите и с тези заболявания. Това означава обаче отново, че държавите членки трябва да задълбочат своето сътрудничество, защото има асиметрия между Лисабонския договор и ситуацията, която е към момента, т.е. мерките, които ние а, прилагаме за насърчаване на сътрудничество, на координация, държавите членки да изградят е, съвместни действия, да обединят усилия. Разбира се, че ние ще ги подпомогнем. Ние прилагаме, така да се каже, натиск върху държавите членки за решаване и справяне с тези въпроси и проблеми. Имаше въпрос за етикетиране и а, на, на происхода. Съпознахме се с френския доклад за прилагането на това законодателство за ети, етикетирането т.е. крайната дата за прилагането на това законодателство е а, края на 2018 година. Разбира се, ние ще изготвим анализи. Едва тогава ние всъщност ще е, предприемем следващите стъпки. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Ако нещо съм допуснал, може да ме допълните. Председателката, благодаря ви, господин комисар. Сега, колеги, минаваме към втория кръг от въпроси и изказвания. Моля ви да се изказвате за една минута. Ако е възможно, да застегнете само един въпрос. Списъкът на ораторите е много дълъг. И след това бихме желали да чуем отговорите на господин комисаря. Госпожа Гростет има думата. Много съжалявам предварително, ако не ми стигне времето. Ще искам да настоя да подчертая колко важен е въпросът за ветеринарно-медицинските продукти, каза господин Петър Лизе. Много съжалявам, но съвета за пореден път всичко блокира обсъждат темата, сякаш разполагат с цялото време на света при положение, че антимикробната резистентност се превръща в огромен проблем и трябва да видим как ние искаме се може да кажем натиск, за да се постигне напред. Така сега искам да кажа колко думи за оценката на здравните технологии. Ако не се лъжа, скоро трябва да ни представите пълните резултати от общественото допитване. Бих искал да знае малко повече по темата. И накрая педиатричните лекарства. Много е важно да получим резултатите от получването ви. Чакахме ги през полета. Сега се очаква да ни ги представите след края на ратната почивка. Надявам се да не няма повече забавяне и бих искал също така да поставя въпроса за раковите заболявания при децата и младежите. Те трябва да се третират по специфичен начин и смятам, че трябва да излезем с план за действие за справяне с раковите заболявания при децата и младежите. Имаме нужда такъв план, както в миналото изготвихме плана за борба с Алцхаймер. Uh, next speaker, Mr. Yeah. Господин Парньо има думата. Госпожо председател, господин комисар, съвсем набързо Европейската агенция по лекарство, като в момента се намира в Едното кралство, ще трябва да бъде преместена в друга държава членка на Европейския съюз. Преди срещане на върха, като се проведе миналата събота, поискахте от а, с Европейския съвет постигне възможно най-бързо решение за това къде ще бъде преместено седалището на агенцията. И може ли кажете кога се очаква това решение на съвета? можете ли да споделите какво а, беше казано на последният Европейски съвет а, по повод преместването на Европейската агенция по лекарствата? Следващият ми въпрос е дали съветът вече ви е сезирал и какви са приоритетите ви като Европейска комисия? Става дума за техническата оценка на различните държави кандидати за седалището. И както знаете, на 19 април Европа френското правителство предложи Лил за ново седалище на Европейската агенция по лекарства по лекарствата и аз самият съм от Лил и подкрепям тази кандидатура и мога само да кажа и на всички колеги и на вас самият. Фактът, че Лондон е толкова близо до Лио, фактът, че може да се пътува за час и 20 минути между двата грама, града с влака под Ламанша, според мен е значително предимство за нашият град. Смятам също така, че кандидатурата на Лила е в интерес на 900-те служителя на Европейската агенция по лекарствата, преди колко близо се намира нашия град до Лондон. Благодаря ви, госпожа Гърлинг има думата. Благодаря. Господин комисар, добър ден. На 11 януари изслушахме презентация тук за доклада на обозначенията по, ам, за по происход по антиканцерогените. Беше ясно отбелязано, че всъщност заключенията, които ни бяха представени, са, че няма положително въздействие върху инсектите е, вследствие забраната и тези вещества. Така че всъщност е, всички тези опрашващи насекоми са много важни и те страдат от забраната на никоциноидите. Две държави членки всъщност само ги забраниха и то преди а, а, забраната на комисията и въпреки това всъщност се забелязва спад и намаляване на популациите на опрашващите насекоми. Да, след тази презентация през януари, аз даже разполагам също така с самата презентация, обаче не ни беше изпратено копия на доклада. Надявам се, все пак да го получим. Не можем да го получим генерал, от генералния секретарият, не можем да го получим от ЕФСА, това е копия на доклада. Така че вас, господин комисар, искам да помоля да ни изпратите копието на доклада, защото докладът беше публично представен тук и очевидно явно той е публикуван някъде. Както и казахте е, по-рано, че вие всъщност е, подготвяте нови предложения за други неоникоциди. А виждаме, че всъщност последната забрана изобщо не е успешна. Благодаря ви, госпожа Вирдинг има думата. Уважаеми господин комисар, колеги, от името на госпожа Майснер искам да задам въпрос относно регламента за медицинските изделия. Това е много сериозен проблем. В хода на преговорите се вижда, че трябва да гарантираме на, а, за точното прилагане на регламентите за медицинските изделия. Трябва съвсем скоро да бъдат приети актове по изпълнение и делегация. Дори някои от тези актове всъщност наистина са много необходими именно за да бъде приведен в изпълнение регламента за медицинските изделия. Този процес на определене на компетентните органи може да трае доста дълго време, може дори е, това да е, вземе е, да трае една година, тъй като Срока за прилагане на регламента е 3 години. Не трябва да се забавя този процес, тъй като всички производители трябва да направят съответните изменения, за да адаптират работата си към регламента. Може ли комисията да ни каже как ще гарантира безпроблемно прилагане на регламента за да може действително да, пациентите да разполагат с необходимото лечение. Благодаря ви, господин Ек. Благодаря, господин комисар. Неодавна, всъщност, Европейският парламент беше приел един доклад от мен, от моя страна, относно употребата на отглеждането на зайчета в селското стопанство. А сега се оказва всъщност, че тези зайчета представляват доста сериозно заплаха за а, общественото здраве, именно защото те биват третирани, отглеждани с много сериозни антибиотици. А тези животни са много податливи на изключително голям брой заболявания. Виждаме колко е сериозен проблема с антимикробната резистентност и резистентността към антибиотиците. А всъщност тези зайчета, предназначени за консумация, всъщност е, трябва да бъдат отглеждани а, в по-добри условия, не в клетки и да бъдат а, три, а, отглеждани а, а, без антибиотици. Така че. Господин комисар, вие казвате, че всъщност а, а, това е въпрос на държавите членки. В Италия, Франция, и Испания се отглежда голям брой такива зайчета. И държавите членки са тези, които трябва да приемат национално законодателство за съответното а, здравословно отглеждане. Искам да ви попитам обаче, имате ли информация Имаме информация. Получавате ли информация от държавите членки за това, че всъщност има доста сериозни проблеми при отглеждането на занчета за консумация, именно защото те бъдат са третирани с антибиотици? Госпожа Гимпази, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на вас, господин комисар, за присъствието ви днес тук. Доста проблеми, доста проблеми сме изправени. През 2014 година, ако не се лъжите, вече работихме за ендокринните дисруптори и не сме напреднали дори и сантиметър напред. Знам, че имате проблеми с професионалното мнозинство в съвета, но и самото предложение на Европейската комисия блокира системата. Въпросът за глифозинатите. Тук искам също глифосинатите, извинете. Аз искам да постигна напредък и, и тук също ни блокирате. Неприемливо е една агенция да излиза с а, становище без да са достъпни всички проучвания, в основа на които е направено това проучване. Знаете, че се изисква отворен достъп до всички научни изследвания и вие трябва да си играете вашата роля, именно да кажете на ЕФСА, че ако не могат да бъдат публикувани съответните изследвания, то тогава те не трябва да се взимат предвид. И по този начин ще поне също така мултинационалните компании да публикуват своите собствени изследвания или тези, на които се позовават. Следващия ми въпрос е свързан с а, а, добавките в хранителните продукти. Говорите за безопасност на храните. Питам се как е възможно да има наночастици от а, диокс... титания диоксид в различни хранителни продукти, като бомбони и дъвки, например, при положение, че съгласно а, регламент 1969 се изисква етикетирането на подобни вещества в хранителните продукти, а те не присъстват на етикета. Нека да бъдат а, етикетирани всички тези елементи и какъв е смисъла изобщо да се включват подобни съставки в продукти като бомбони, например, по жени, че те имат очевидно негативни въздействия в хранителната система. И няколко думи за здравето на жените. Имаше наскоро избухна скандал в а, Франция за тампоните, които се използват а, от жените. В тях се оказва, че има какви ли не вещества, но посетителите не са длъжни да, е, да включват на етикета всички съставни ставки на тампоните, се оказа. Колеги, трябва да се придържаме към една минута за изказване. Разбира се, ще има друга възможност да се а, е, зададете вашите въпроси. Госпожа Магинес, благодаря ви. Ще се опитам да бъда много конкретна ние всички говорим така, както трябва да говорим. Пестициди, пестицидите трябва да се използват само за а, това, за което са предназначени. Хербицидите, спомена господин комисаря, хербицидите обаче не са едно и също нещо като пестициди. Моля ви, трябва да бъдем много внимателни, когато използваме думи, защото те могат да имат наистина убийствено въздействие. Така че, а, искам да спомена в тази, а, а, този смисъл колко важни са, е, важно общественото мнение. Какво е значението, което вие отдавате на общественото мнение спрямо а, научните анализи? Мисля, че не бива да а, загърбаваме общественото мнение, което може да бъде много важно. Естествено, че се нуждаем и от двете. И второ, Европейската аген... лекарствена агенция е много важна, но тя ще бъде още по-важна след Брексит, защото тази агенция ще продължи своята работа от името на гражданите и за самите граждани. Но искам да ви кажа, че Лондон беше хубаво място, но Дъблин е също така много хубаво място за тази агенция. Благодаря. Госпожа Бордизон. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, благодаря, че се отдувахте на нашата покана. Аз съм лицето за контакт с Европейската лекарствена агенция. Искам да задам въпрос също така също за преместването на агенцията, както и колегата ми Джил. За въпрос за съдбата на тази агенция. Миналия уикенд беше разглеждан този въпрос на среща на върха на държавните правителствени ръководители. going to be a uh, part of Brexit legislation, if you have uh, the information on that. And also, uh... Да задам въпрос също за найма на сградата Канари Уорф. Дали се нуждаем от допълнителни фондове, а, логистични ресурси за преместването, без разбира се да бъде прекъсвана работата? и надяваме се да, това да не доведе до допълнителни разходи в а, новия бюджет. А, госпожа Демезмекер. Господин, извинете. Да, благодаря, господин комисар. Въпросът ми е малко по-различен. А именно изкуствените тревни площи. В Нидерландия а, наскоро беше направен репортаж за евентуални отрицателни последствия за човешкото здраве от изкуствените тревни площи. Особено в Фландрия има такива. Еспер, гранулати, ам, гумени, топченци, гранулати и така нататък. Та, казва се в този репортаж, че този въпрос на изкуствен гранулат може да е канцерогенен. Аз зададох писмен въпрос и комисията ми отговори, че не ми е отговорила и искам да попитам дали комисията всъщност предприема някакви мерки за ограничаването на тези изкуствени древни площи. Аз предложих на комисията всъщност да тя да а, следи за изпълняването на стандартите по РИЧ. И това трябва да въжи и за този въпрос на изкуствен гранулат. Та, какво е вашето мнение относно тези нови информации във връзка с този проблем? Госпожа Забър, благодаря, господин комисар. Искам да се оплача всъщност за това, че комисията не а, се задейства и няма да дава информация относно регламента за информацията върху храните. Става въпрос за вегетарианските продукти, например, хранителни продукти. Нуждаем се, разбира, също така от информация и обозначаване на съставките върху тези продукти. Освен един друг въпрос. Трябва да се използваме с сроковете. И от регламента за информ... информациите е посочено какви са сроковете. Две години и три месеца е посочения там срок, който мина. Това беше проблем също свързан с алкохолните продукти. Като изтече този срок, трябва комисията да излезе с ново предложение. И, и при алкохолните напитки, и при а, а, храните вие не излизате с нови предложения. Ам, ам, как, например, ще се справят най- много, най-малките предприятия, особено с, които продават а, бира, вино, алкохолни напитки, те не могат всъщност сами да се справят с етикетирането и обозначаването на съставките. Освен това, определени, ние всички се нуждаят от определение за ам, порциите, за размерите. Какво означава ам, 5 пет голяма пет големи концерна, хранителни концерна, всъщност сами си, са, си, са се договорили за определени, а, за размерите на а, които, по които те работят. Така че, наистина, в, комисията трябва най-скоро време да се започне да работи. <clears throat> Благодаря, господин председател темата за етикирането и безопасността на храните не, не, не е достатъчно развита. И не се прави много и достатъчно относно а, подвеждащата реклама и особено, що, що се отнася за онези а, продукти, които са най-ефтините. Така че бих искал да се спра на две неща. Темата. Много съм раз, разтревожена, че Европейската агенция за безопасност на медикаментите ще, ще ще излезе с доклад чак в края на годината. И, колко, и също, също, също така ви очаквате да излезете с предложение, свързано с антимикробната резистентно до края на юни. Така ли? Правилно ли ви разбрах? Не беше много ясно. А сега Много благодаря на всички за зададените въпроси. А, всъщност, да, получих списък за това, че с още оратори съжалявам, обаче просто физически не разполагаме с достатъчно време. Много са имената на този списък. Нямаме време обаче. Просто не разполагаме с времето. Съжалявам. Може да сте се в списъка, но списъкът е твърде голям. Наистина, съжалявам за тези, които няма да могат да се изкажат, така че давам думата на господин комисаря. Много ви благодаря. Започвам с въпросите на госпожа Гростет. За ветеринарно-медицинските продукти, да, съгласен съм с вас. Много е разочароващо положението. досието за регионално-медицинските продукти е много техническо, но разбира се не е само техническо. По моя гледна точка ще разгледаме въпроса по много прозрачен начин. В някои държави знаете, че ветеринарите имат право и да предписват антибиотици и да ги продават и дори да ги регистрират. И в този случай е много трудно да се насърчат тези практикуващи да ограничат употребата на антибиотици. Първата оценка в рамките на общественото допътване към момента е доста насърчителна. По-голяма част от заинтересованите страни подкрепят засиленото сътрудничеството, сътрудничество в областта на оценката на здравните технологии след 2020 година. Знам, че някои държави членки имат малко по-различни позиции. Имах прекрасна възможност да пътувам в различни държави и членки и да разговарям всяко от министрите за конкретният подход в техните държави членки, но ще видите всичко това от оценката за въздействие, а възоснова на нея ще видим и коя е най-подходящата рамка за всички ни. Разбира се, имаме нужда от възможно най-широк консенсус, но от гледна точка на публичното питване, пак казвам, ще изглеждат доста окоръжаващи. Следващият ви коментар беше, че трябва да има повече лекарства педиатрични лекарства на разположение. Напълно съм съгласен. Вторият доклад за регламента за, за педиатричните лекарства показват Всъщност данните бяха са, публикувани през февруари тази година. Сега трябва да пристъпим към техният анализ и да публикуваме докладите до края на годината. Също така ще ви представим и резултатите от общественото допитване. Както винаги ще съм същата процедура, защото е много важно да имаме максимална откритост. Между другото, забрави въпрос на направил Поч за рак на панкреаса. Бих искал да се спра отделно на този въпрос. Искам да навляза малко повече в подробности, защото въпросът е много конкретен. Следващият въпрос на Жил Парньо. Знаете, че Европейската комисия ще излезе с обективни критерии, с технически критерии. Към момента председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер води преговори с Доналд Туск и двамата стигнаха до решението да се обсъди по-задълбочено въпросът на равнището на съвета през месец юни. Тогава ще се вземе решението. Моля ви, не ни искате да вземаме позиция по отделни градове или държави членки. Нищо не зависи от нас. Въпросът е в ръцете на съвета. Знам, че 7, може би 11 държави членки се съревновават помежду си и няма никакъв проблем в това. Но преди всичко трябва да излезем с а, реалистичен график на работа. Трябва да се придържаме към задълженията си за изготвяне на обективни критерии за защита на безопасността на пациентите, да се гарантира последователността на заедостта на слушателите и също така ще поискаме от съвета да вземем през всички последици. Въпросът ви беше за финансовите последици. Всичко зависи от съвета. след като бъдат взети всички технически аспекти, всички финансови аспекти и всичко останало, съвета в крайна сметка ще излезе с окончателните си заключения, но в цялата тази процедура Европейската комисия остава неутрална. Нека да обединя всички въпроси, свързани с Европейската агенция по лекарствата. Разбира се, държа да отбележа, че тук не говорим за процедурата по Брексит, тук говорим за вътрешни, ево, вътрешноевропейските измерения на въпроса. Госпожа Гирин спомена доклада на съвместният център за научни изследвания. Миналата седмица бях в Севилия, имах прекрасна възможност да, да обсъдя всички тези въпроси, но държа да отбележа, че това проучване не стига до извода, че са против заключенията на ЕФСА. Не. В тяхното проучване се разглеждат възможностите за това как може в бъдеще да се прилагат различните економически сценарии и как това ще повлияе на поведението на фармацевтите. Поисках от съвременния изследователски център да ни предостави повече информация но докладът ще бъде публикуван, когато бъде завършен. Към момента не е завършен този доклад. Към момента се говори за промяната в а, практики при употребата на различни продукти от страна на фармацев... фармацевтите. Всички знаем, че е много важно да се вземе предвид положението с пчелите и продукти, които се използват, които могат да имат позитивно въздействие върху тях. А следващият въпрос, който оставте е напълно уместен, как може да се замесят хербицидите и пестицидите с средства за растителна защита, които имат по-малко негативно въздействие за пчелите. Колегата Ек зададе въпрос за зайците от граждани с стопански цели. Всички видове са защитени от разпоредбите на европейско законодателство, като се изисква на животните да не се причинява ненужно страдание, болка или наранявания. Като се вземе предвид фактът, че зайци се отглеждат в много ограничен брой държави членки на Европейския съюз, комисията не обмисля законодателно предложение относно остатъците от грешни селкостопански е, цели. Но разбира се, сме готови да обсъдим възможно да се подобри положението с грешането на е, зайци в случай на нужда и разбира се, сме готови да направим аудит, да видим какво е положението на място в отделните стопанства и ще поискаме от службите ни да докладват какво е, какви са изводите им след приключването на аудита но платформата за хуманно отношение към животните е подходящото място за обсъждане на този въпрос и ще помоля членовете на платформата да подкрепят обсъждането на тази тема в рамките на платформата. Божа Виринг също подигна въпроса за регламента за медицинските изделия. Тоест, това досие попада в ресора на госпожа Бянковска, моята колега. Както че казах и през месец април, убеден съм, че приемането на регламентът за медицинските изделия и изделията за инвитро диагностика е значителен напредък за всички нас. Едновременно съм съгласен, че приемането на тези два цялостни, изчерпателни текста са само, е само първа стъпка по един, от един много по-дълъг процес и националните компетентни органи, и пациентите трябва да са наясно колко големи са предизвикателствата при прилагането на това ново законодателство. Ние ще направим всичко възможно, за да сме на висота на това предизвикателство. Работя в тясно сътрудничество с госпожа Бянковска и мога да уверя, че и нейните служби, и моята служби ще направят всичко възможно да изпълним задълженията си възможно най-бързо. Госпожа Ривази зададе въпрос за наночастиците. В момента работим по акт за делегиране и а, предоставяне на информация за този вид наночастици в продуктите за човешка консумация, съхранителните продукти. Следващия въпрос е свършен с твърденията за хранителни предимства на различни продукти. В момента има следите възможности. Хранителни профили е едната възможност. През 2018 година се очаква напредък и все още е много рано да се правят някакви предварителни заключения. Все още тече оценката Знам, че вегетарианците са особено притеснени и искат преразглеждане на регламента за твърденията за предимства, свързани с здравето. Господин Демесмейкър зададе, зададе въпроса за РИЧ. РИЧ попада в ресора на околната среда, компетентен комисар е колегата Вела и ще му предам въпроса. Не са в състояние да отговоря на този въпрос. Мисля, че обобщих повечето въпроси. А, да, съгласен съм с колегата, с госпожа Магинес. Трябва да сме по-прецизни, когато използваме термина пестициди. Трябва да обсъждаме хербицидите, биоцидите, фунгицидите и т.н. нататък. Тъй като това като цяло са много различни е, химични вещества. Те имат и различни цели. Е, някои унищожават растителни видове, други унищожават вредители от животински видове, което е много различно. Държа да бъде също така, че противопоставянето между общественото мнение и науката е противопоставяне само колкото историята на света. Както може би си спомняте, Галилео първи предлага идеята, че Земята се върти около Слънцето, но общественото мнение по това време е против неговите твърдения. Коперник а, а, също се сблъска с подобни проблеми и е бил наясно колко опасно е, е било общественото мнение по това време. Но ние правим всичко възможно да насърчим учените да бъдат а, възможно най-отворени и ясно да заявяват позициите си. А ако не вярваме на учените, няма как да постигнем система, за... която да гарантира безопасност на храните. Ако не вярваме на науката, няма как да защитим децата си от смъртта. Ваксините се сблъскват със същия проблем с недоверие на общественото мнение твърдения, че ваксините водят до аутизъм, водят до подобни колебания при вакцинациите. Има много подобни погрешни разбирания. Аз също се, се запознавам с редица получвания, голяма част от тях изобщо нямат никаква научна обосновка, но аз моля слушайте ми да разгледат всички тези проучвания. Някои ми зададоха въпрос за новите новите методи за отглеждане на растения и животни. Предлагам да направим една голяма конференция, на която се обсъди тези нови методи. В момента имаме работна група, която в момента изготвя доклад под тези нови технологии за отглеждане. И е много важно да се запознаете с съдържанието на този доклад. Важно е да се отбележи как напредъкът, научният напредък в момента е надхвърлил значително научните становища преди 20 години и тогава изобщо не се гледаш по начин на ГМО. И мисля, че е време да се обсъдят всички тези въпроси. Мисля, че трябва да защитим науката. Аз лично, предвид професията ми, не мога да не вярвам на науката. Господин комисар, извинете, обаче не отговорихте на въпроса ми. Бях ви попитала следното. Защо прилагането на регламента за информацията за хранителните продукти? Не се изготвя доклад. Въпреки, че имаме определени срокове, които са заложени дори в самия регламент. А именно, за да знаем какво трябва ли да се направи преглед? Защо комисията прилага, определя срокове в регламента, а в един момент ни казва, не можем да се занимаваме сега с това, имаме други проблеми. Забавянето на прилагането на регламента води до правна сигурност и обърква още повече потребителите. Okay. May I... Благодаря. Не разбрах вашия въпрос, но струва ми се, че ме питате, ми задавате въпроси, свързани с актовете за изпълнение към регламент. И да, натам наистина има известно закъснение. Ще проверя. И ще ви отговоря, но нека да, нека да проверя все пак. Да, знам, че наистина отбелязваме закъснение но наистина тази работа изисква много време. Тя е много временка и, и много ресурси изисква, но ще проверя. Ако правилно съм ви разбрал. Ако правилно съм ви разбрал, попитахте за за изпълнение. Благодаря, господин комисар, за времето, което прекарахте с нас. Благодаря и на колегите, които участваха в дебата и до следващия път. Благодаря много.